So, ladies and gentlemen. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми височайши експерти, скъпи колеги, драги участници, за мен е удоволствие да ви приветствам на това публично изслушване, наречено Възстановяване на доверието на гражданите в европейския проект – Нашата комисия по петициите организира, петициите организира изслушването. Идеята ни е да разберем какво смятат европейските граждани за европейския проект. Особено след референдума за излизане на Великобритания от Съюза и другите политически промени и предизвикателства в Съюза през последната година. Искаме да намерим начини за възстановяване на доверието на гражданите в европейската интеграция в дългосрочен план. Ето защо сме поканили много експерти и сме се допитали до много различни лица относно бъдещето на Европейския съюз. Ще имаме две експертни дискусии. Първата експертна дискусия ще бъде посветена на обществения дебат и на това как да се ангажират европейците в дебата за европейското бъдеще. Втората експертна дискусия ще се казва засилване на доверието на хората в европейския проект. Запълване на празнотата между обещанията и изпълнението им. Ще чуете изявления на европейския омбудсман госпожа Емили О'Райли – както и изказвания на много експерти, представители на Европейската комисия, неправителствени организации, мозъчни тръстове, младежки организации. Сигурен съм, че настоящото изслушване ще даде възможност на колегите депутати и на нашите гости да обсъдят какво да се прави с бъдещето на европейския проект, как да се гарантира неговата устойчивост? Желая на всички една приятна и полезна дискусия. Сега приветствам с добре дошла госпожа Орайли, Европейския омбудсман. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Много се радвам, че съм тук. Благодаря ви за поканата да се обърна към вас. Нека да благодаря на Комисията по петиции за това, че организира толкова важен семинар в толкова важни времена. Не мисля, че някой от нас може да претендира, че има отговори на въпросите как да възстановим доверието на гражданите в европейския проект. Всъщност ние работим по този въпрос от дълго време. Ние във всички европейски институции. Миналата година след избирането на Доналд Тръмп и след Брексит стана модерно да се говори за екзистенциална криза и за ефекта на доминото в европейските държави, тъй като имаше много различни избори в държавите членки. Една година след референдума в Великобритания Нещата не са се променили значително, макар че определено евроскептиците оказаха въздействие върху политиките на Европейския съюз. Очакваните големи победи за крайно десните партии не се състояха. Не се даде и мандат за твърдия Брексит на Тереза Мей, а движението на Емануел Макрон е, марширува и празнува, след като беше избрано на власт е, под звуците на европейския химн. В САЩ пък има сериозен контрол на това, което се случва от страна на медиите и на някои съдилища. Някои твърдят, че е, случилото се в САЩ и в Великобритания може би е засилило ролята на Съюза, подчертало е ползата от единството и ползата от членството в Съюза. Френският журналист Жан Катренер написа миналата седмица, че Брексит е вакцинирал Европейския съюз срещу популизма. Остава да разберем дали това изказване е вярно или е прибързано. Живеем в епоха на политическа несигурност и е много трудно да се предскаже какво ще се случи. Господавателите в много държави членки не само, че вече са непредсказуеми, но и силно експериментират. Те искат да дадат шанс на обещаващи нови кандидати, но могат и много бързо да ги накажат, ако не успеят те да изпълнят своите обещания. Неотдавнашните събития може и да са засилили доверието на хората в Европейския съюз, но къде ще избие това доверие, още не е ясно. Трябва да видим какво ще стане с бъдещето на еврозоната. Яснота в това отношение ще имаме след изборите в Германия през септември. Въпросът е каква ще бъде ролята на гражданите в процеса на връщане на доверието и как ще се чуе гласа им. Искаме ли да чуем европейските граждани, когато става дума за европейския проект или ги чуваме само когато те отиват до урните или се противопоставят категорично на това, което правим. Има много различни публикации от различни органи, мозъчни трустове сега и постоянно се обсъжда бъдещето на гражданите, на Съюза. Трябва да се запитаме обаче доколко гражданите осъзнават за съществуването на мозъчните тръстове, които се занимават с тях, доколко разбират въздействието на действията на политиците, действията, които не винаги виждаме явно. Много хора в Великобритания се притесняват за последиците от Брексит. Засегнати са много отрасли и ще бъдат засегнати. Економиката, здравеопазването са видни примери в това отношение. До сега няма индикации, че в Великобритания ще се даде право на гражданите да гласуват по окончателната сделка между ЕСА и Великобритания. Много хора, които гласуваха за напускането на Великобритания, може би имат конкретно виждане а, върху въпросите, които днес ще си зададем. Нека да не забравяме, че по време на кампанията в Великобритания за референдума имаше много пропаганда, за да върнем доверието на гражданите, всички трябва да се нагърбим с тази нелека задача. Необходимо е да бъдат информирани те за това, което се случва в Европа. Като европейски омбудсман аз работя много за това да бъдем по-отворени към гражданите. Откритостта има много форми. Тя може да представлява предоставяне на документи, работа и обсъждания по важни въпроси на всички официални 24 езика, не само на три големи езика сериозна намеса, когато става дума за нарушаването на правата на европейските граждани или пък ангажирането на гражданите в процеса на демократизация на Съюза. Повечето хора обаче са твърде заети в своя ежедневен живот и не проявяват интерес към действията на един европейски комисар – или на някоя генерална дирекция на Европейската комисия. Те нямат време да четат протоколите от заседанията на Европейския съвет, например. Те обаче проявяват интерес, когато някой каже, че може да има въздействие върху техния живот от едно взето решение. Може да има евентуални затруднения за тях от взето решение. Повечето европейски граждани не се интересуват чак толкова от подробностите. Те искат техните избраници обаче да защитават интересите им и да ги чуват. Освен това очакват от а, своите избраници те да знаят какво се случва в най-големи подробности. Аз вярвам, че прозрачността от страна на съвета е много важна, защото отделните министри, които отиват в Брюксел, в крайна сметка отиват там, за да защитават националните интереси по много важни въпроси. И ето защо трябва да работим за по-голяма откритост а, от страна на министрите. Ако имаме такава откритост, ще намалим карикатурното виждане у гражданите за това, че Брюксел представлява един бюрократ, една бюрократична машина, която не ги чува. И съответно, ако не внесем по-голяма откритост, този е, имидж, тази картина ще остане. Доколкото знам, има министри, които се стараят да прикриват информация от гражданите си в къщи. Понякога те не я крият от своите колеги в съвета, но правят това спрямо от своите граждани. Оценявам факта, че понякога не е лесно да се оповестява информация с чувствителен характер, но много е лесно да се обвиняват винаги европейските институции – Естествено, те винаги могат да направят повече. Всички можем да работим по-добре. Повечето граждани обаче смятат, че наистина живеем в свят без граници и ето защо е задача на политиците да ангажират гражданите в един публичен процес, в една публична дейност, която наистина да оказва въздействие върху качеството на живота им. Политиците трябва да информират гражданите, че ако те не се ангажират с обществения живот, наистина ще има негативно въздействие върху тях. Аз работя и за откритостта по отношение на лобистските групировки, за които повечето граждани не знаят. А ако повечето граждани не осъзнават какви са връзките между европейските институции, как можем да очакваме от тях да разбират въздействието на външни лица върху европейските институции? Не можем да очакваме от тях да знаят е, в най-голяма степен как се създава европейското законодателство и как е, някои групи се борят за своите интереси. Би трябвало да позволим на гражданите, чрез медиите или чрез гражданското общество, да осъзнаят кой в крайна сметка оказва въздействие върху европейските политики и каква е демократичната легитимност. Същото въжи, когато бивши европейски служители на високо ниво се преместват да работят в частния сектор. Разбирам колко е трудно за журналистите да говорят за Европейския съюз извън мащабната криза. Европейския съюз е голям, объркан и в крайна сметка не много интересен. Въпреки всичко, Брексит и последиците от него, колкото и да е странно, водят до едни резултати. Брексит и последиците от него доведоха до едни резултати за Макрон, за Меркел, за Люпен, които не очаквахме. Господин Барние, главният преговарящ от името на Европа в преговорите с Великобритания, защитава определено една цялостна европейска позиция и перспектива. Мисля, че медиите би трябвало да проявят малко иновативност и да информират гражданите по малко по-забавен начин за Европейския съюз. Традиционните медии като че ли отстъпват на социалните медии е, по отношение на отразяването на реалното мнение на гражданите. Трябва да спомена тук и фалшивите новини и алгоритмите за въздействие върху гражданите. Обикновено се казва, че кризата е възможност и трябва да се използва. Промяната виси във въздуха, усеща се и Брексит наистина е възможност да подобрим функционирането на Съюза. Всеки, който може да допринесе за тази цел, трябва да работи за нея. Неотдавашната трагедия с пожара в кулата Гренфел в Лондон миналата седмица демонстрира какво искат хората. И демонстрира освен това какво се случва, когато правителствата не си вършат работата или пък оставят на пазара да решава въпроси като превенцията на пожари. Хората искат контрол. Хората искат а, да ги третират като а, центъра на вниманието на властта, като граждани, а не като потребители. Те искат да участват в разговорите. И не става дума само за бъдещето на Съюза. Става дума и за много по-ежедневни неща, неща, които са свързани с ежедневния им живот. В заключение, господин председател, стана клише да казваме, че имаме нужда от доверието на гражданите. Но това е много важно, ако искаме да имаме демокрация. Страните, които са най-проспериращи във всички области в света, са онези, в които има голямо доверие. Това доверие пък се е, създава поради не толкова голямата разлика между богатите и бедните. Е, доверието е свързано с равенството. Искам да ви кажа, че аз заедно с моите колеги в държавите членки постоянно работя за това, за да ви осведомявам вас, политиците, какво смятат хората относно решенията, които вие взимате, защото в крайна сметка ние всички сме избрани за да служим на народите. Благодаря. Благодаря, Емили, за тази отлична презентация и отлична реч. Бих искал наистина да ви поздравя. Впечатляващо изказване. Имаме превод на различни езици, затова ако ми позволите, бих искал да говоря на словашки. Това е втория ми език. Ако одоздам слово моим стенми колегиням, които буду... Благодаря на колегите. И давам думата на Беатрис, която ще е председател на първия и на втория панел. Но първо позволете да ви разкажа за е, нещо, което ми се случи неодавна. дори вчера в тази комисия. Бяхме отделили 5 часа за петиции по темата Брексит. Преговорите за Брекзит не са приключили, но вече имаме огромен брой петиции по темата и беше впечатляващо да чуем доводите на британски граждани за това защо искат сътрудничеството с Европейския съюз да продължи, защо искат да продължат да имат европейско гражданство. Много беше интересно това. Ако ви е интересна темата, можете да изгледате заседанието на по онлайн записа. И от вчерашното заседание научих две неща. Първо, има усещане за европейска идентичност и за отговорност. И има усещане за единност и сигурност ако хората е, смятат, че на национално ниво политиката не върви в правилна посока. Така че е добре да се съберем и да обсъдим всички аспекти на идентичността, включително онези, които могат да представляват риск за европейските граждани за бъдеще. И а, второто нещо, което ще запомня от вчерашното заседание, е, че наистина има една европейска идентичност, която ни обединява. Положението в Обединеното кралство сега е трудно, защото гражданите там искат да се борят за тази европейска идентичност. И вчера стана ясно, че тези хора е, гледат на тази идентичност е, също толкова за тях, за тях тази идентичност е също толкова важна, колкото за хората в Централна Европа и в Северна Европа. На словашки често казваме, че е, знаеш какво си имал едва след като си го изгубил. Оценяваш е, важността на здравето, когато се разболееш. Оценяваш семейството си, когато възникнат семейни проблеми. Така че да не позволяваме да се повтаря това тук, да не позволяваме нещо лошо да се случи с Европа. Благодаря ви, че сте тук и се надявам да бъдете открита за дискусията по въпросите. И сега ще дам думата на Джуд и на Беатрис. Първо Джуд за първия панел. Благодаря. Uh, uh, преди е, да представя първия панел, искам е, да кажа нещо накратко. Е, впечатляващо е, че британски член на парламента е модератор на панел за възстановяване на доверието в европейския проект. Както каза и Емили, ние за жало сме жертвите на процеса за откриване на една вакцина, но от опит като евродепутат от Обединеното кралство е, в хода на е, референдума, мога да кажа, че това беше една от кампаниите с най-лошо разпространение на информацията, в които съм работила, но това беше един полезен опит, защото от тук нататък ще помислим какъв ще е пътя напред, като едни убедени европейци. И аз със сигурност съм сред европейците, които искат европейския проект в бъдеще да процъфтява и се надявам Обединеното кралство да може по някакъв начин да остане част от европейския проект. Ще видим какво ще се случи в идните години. В референдума има две важни, два важни аспекта. Кампанията е, покрай 40 годишното членство на Обединеното кралство в Европейския съюз и разпространението на комуникацията, както и периода непосредствено след референдума. В деня на резултатите е, беше впечатляващо, че най-честото е, е, срещане в, срещано търсене в Google беше какво е Европейския съюз в деня след рез, резултата. Това показва, че хората са били зле информирани и че едва след референдума започват да търсят за какво става въпрос. Последиците от напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз ще са огромни и разбира се за тези 4,5 милиона а, други европейски граждани, живеещи в Обединеното кралство и за британците, живеещи в Европейския Европейския съюз, тези последици ще са особено сериозни. Чак сега стават ясни какви ще са те. И трябва да отбележим, че от гледна точка на показателите за доверие, които се отчитат от външни организации, от референдума на сам, доверието във всички институции се е сринало във всички публични институции, независимо дали това са институции на Европейския съюз или други. И всички тези публични институции трябва да намерят начин да изградят наново това доверие. Така че Европа е... Става, когато говорим за Европа, говорим за един дискурс, за една обща съдба. През 50-те години имахме проекта за мир. През 80-те години имахме единия пазар. През 90-те имахме социална Европа, социалния стълб през годините след 2000-та година. Говорим за обединяването на Европа, единността и. И сега сме в 21 век и трябва да поставим въпроса за какво ни е Европейския съюз. Защото В Обединеното кралство много е, често се казва, че ние продаваме някои много ясни, е, много осезаеми неща, като това можете да пътувате а, е, свободно, можете да пътувате и да нямате роуминг такси. Всички тези неща трябва да се споменават и а, трябва да намерим правилния дискурс, правилния начин да говорим за Европейския съюз. Господин Макрон вчера даде интервюта за много европейски вестници и той каза, че трябва да представим Европейския съюз като нещо повече от един супермаркет. Какво означава това? Ще дам думата на експертите, които ще се спрат на това как можем да говорим за Европа, какво правим добре, какво правим зле. И без да губим време, ще дам думата на професор Франциско Алдекоа. Извинявам се за произнасянето на името му. Преподавател в Университет Компултенсе в Мадрид. Заповядайте. Много ви благодаря. За мен е голямо удоволствие да се намирам тук сред вас, господин председател, господа и госпожи депутати, служители на секретарията. Много се радвам да съм тук. Имаме един писмен текст и ще пропусна много неща, които са написани в него. И имам три конкретни предложения, бих искал да споделя тях. В моя текст изтъквам значението на гражданското общество в процеса на изграждането на европейския проект от самото му начало и по-специално Хакския конгрес от 1948 година. Много е важно да се признае основополагащата роля на гражданското общество – и това е много важно, за да може да се задълбочи единството в Европа. Важно е да се изтъкне нещо, което поне в Испания не се знае много. Това е осмия мандат на Европейския парламент, който е много по-различен от предишните мандати по силата на Лисабонския договор. Тогава бяха избрани председателят на Съвет на Европейския съюз и председателят на Европейската комисия. Искам да припомня, че това означава пълна демокрация. И особено, нека да не забравяме, че економическата криза доведе до отдалечаването на гражданското общество от европейския проект. Най-вероятно поради прекомерно ограничаващите бюджетни политики. Това отслаби значително социалния модел, който е толкова характерен за Европейския съюз. Независимо от това, референдума в Обединеното кралство миналата година имаше ефект на взривила се бомба. И беше ясно, че това ще има много сериозни последици. Много хора се опасяват, че тези последици ще бъдат фатални за Европейския съюз и ще има излизане на държавите по ефекта на доминото. Обаче сега виждаме, че такмо обратното. Брекзита сплоти още повече държавите членки и институциите. Така че виждаме тук една благоприятна възможност. Един от първите въпроси е да можем да предадем на гражданите, на общественото мнение, посланието, че в момента преминавам през много дълбока промяна, че след години отстъпление имаме много благоприятни възможности пред нас. И искам да подчертая три важни документа. Преди всичко, Трябва да се даде висока оценка на документа, одобрен на парламента за възможните промени в институционалното устройство, повече известен като доклада Верховщад. Смятам, че там се формулира много добре необходимостта от задълбочени промени. Обаче този документ практически не се познава поне от испанското общество. Следващ документ е Бялата книга за бъдещето на Европа до 2025 година. Този документ през март беше представен тук в Европейския парламент. Също така и искам също така да подчертая значението на декларацията от Рим. Тези три документа отразяват новата ситуация – тук не се говори само за решаването на всекидневните проблеми. Говори се за необходимостта да се задълбочи и да се промени Европейския съюз и да се потърсят линии на действие за следващия мандат. Поне два общи елемента има в тези документи. Първо, разбира се, че призванието на Европейския съюз е да бъде федеративен Европейски съюз и необходимостта за промяна в договорите. В някои сфери, като социалната политика, според мен, несъмнено е да има такива промени. Бих искал също така да изтъкна значението на това наистина да имаме Европа на гражданите. Според мен, като университетски преподавател и професор, аз виждам много предложения, особено едно от тях, което привлича вниманието. И това е, че на някои пленарни заседания да присъстват и председателите на националните парламенти. Мисля, че трябва да се правят предложения за сближаването на институцията – на всички нива, от европейско до общинско, институции трябва да се сближават с гражданите на всички тези нива. Много е важно да бъде поканен заместник председателя на комисията Франс Тимерман и той е поканен един от... Всъщност той беше поканен, извинете, и имахме много открит, много интересен дебат с него в факултета по политология. Над 600 преподаватели и студенти участваха в този дебат. Този вид сближаване е нещо, което е абсолютно необходимо. Също така, например, като последица от дебата с бъдещето на Съюза в край на миналата година. Имаше много комисари, които би трябвало, и някои от тях са посетили националните, и регионалните парламенти. Много е важно да бъде представено обществото, например, чрез участието на председателите на националните парламенти. Важно е те да посещават парламента. Важно е също така хора, които работят в европейските институции, на изборни длъжности, най-вече да посещават университети, да посещават гражданите, да срещат с тях. Ние искаме да заближим Европа и гражданите и това може да бъде направено чрез доброволни организации, чрез различни съвети на гражданите и за това е много важно да се подчертае значението на обществения дебат за това, според мен, в заключение, ще кажа, че е изключително важно, че освен на приобщаването на местните, регионалните, общинските парламенти, мисля си, че трябва да се направи още една качка – вие да се обърнете към нашето гражданско общество, да среща с тях, да среща с университетите, с националните, регионалните, общински парламенти. Това ще доведе до много дълбока промяна. И също така много е важно да се обяснява, че промените са възможни, че трябва да извличаме най-доброто от европейския проекта, но за това трябва гражданското общество да разбере какви са предимствата на европейския проект, какво е неговото бъдеще. Благодаря ви. Много ви благодаря, професора Дълкова. Веднага давам думата на господин Карелано, който е главен изпълнителен директор на Центъра за изследване европейската политика. Да, благодаря. Благодаря. Много хора вероятно забравиха, че сме една от най-старите организации от този тип. Съществуваме от 83 година. Работим естествено като мозъчен тръст. Занимаваме се много с въпроса, който повдигате. Трудно е да се отговори в каква посока да поемам от тук нататък. Искам да кажа, че ние искаме да има демократична отчетност, както каза Емили Райле. Понякога забравяме този факт. Мисля, че гражданите като цяло не осъзнават, че Европейския парламент не е като националните парламенти. Той по-скоро оценява какво прави комисията? Комисията е инициатора на законодателството и от тук започва всичко важно. Ако гражданите нямат е, право на глас по отношение на европейския проект, защо да се интересуват от него? Всички знаем колко хора гласуват на избори за Европейски парламент много малко, независимо дали говорим за Франция, Великобритания, Германия или Белгия. Защо хората не гласуват на европейски избори? Защото мислят, че гласа им не се чува. От тук трябва да започнем с промените. Нека да кажа няколко думи за това какво ни казват поручванията на общественото мнение. Вие ги споменахте. Защо европейския проект е под риски и защо не трябва да се радваме на промените от последните седмици. И на трето място искам да кажа как да подобрим процеса, като променяме малките неща. Например, ще кажа няколко думи за ролята на вашата комисия относно наратива. И така, какво казват проучванията на общественото мнение? Използваме евробарометър много през последните години. Не съм видял последните проучвания, които обикновено се правят през май или юни. Видях тези от а, декември. Така или иначе, гражданите казват, че доверието им в бъдещето на Европа пада. И това доверие намалява в продължение на много години. Имаше известно подобрение през 2011 година и след това пак се сринахме. Като цяло Евробарометър постоянно ни казва, че има проблем с доверието. Вчера в Лемонт имаше информация за едно поручване от Четам Хаус, един британски тинг танк. Там се дават малко повече нюанси. Трябва да видим дали последния евробарометр ще потвърди тези резултати. Според проучването, което цитирам, има малко по-голяма подкрепа за европейския проекти за европейската солидарност. Ако погледнем случващото се с Гърция, страните от Южна Европа, от а, кризата през 2008-2009 година има сериозен отлив на средства. Винаги казвам и питам следното. Защо Севера е толкова богата, Юга е толкова беден? Това е нещо, което е, хората в очите. Толкова по това проучване. Отново казвам, става дума за проучване на Chatham House. То е много полезно. Защо европейския проект е под риск? Защото Европа, според мен, обещава твърде много. Въпрос с роуминга, добре, но то е много технически. В продължение на много години обещаваме много неща. За гражданите обаче това не е достатъчно. Много често те усещат на гърба си последиците от обещанията твърде късно. Освен това, има дублиране на усилия. В чужбина, например, имаме Европейската служба за външна дейност и имаме представителствата на държавите членки. Когато попитаме кой отговаря за някои въпроси? Получаваме неясни отговори. Значи имаме голяма служба за външна дейност, създавана през 2009 година. Там работят 3000 души. Те обаче е, работят ли така, че наистина да има полза от тяхната работа? Ако вземем предвид Хаити, онова, което се случи там пред няколко години, има ли координация във външната ни дейност? Може би има някаква, но напредък е много малък. На следващо място прилагането на европейското законодателство. Аз мисля, че Европейската комисия трябва да работи много за изпълнението. Казах това на Тимерманс, казах му, че трябва да бъде много по-категоричен. И той каза, трябва да знаете какво съм наследил от администрацията на Барозо. Ще се удивите, ако узнаете това. Още е, не знаем кои е, елементи от новата стратегия за изпълнението ще бъдат приложени и кои не. Отново казвам, трябва да се заложи на изпълнението на законодателството, което е създадено преди няколко години, но още не е приложено както трябва. На следващо място, Бялата книга на комисията от месец март. Има нещо много важно там. Комисията казва, не трябва да говорим за институционална реформа. Комисията предложи пет пъти напред за бъдещето на Европа, но каза гражданите не говорят и не искат да чуват за институционални реформи. Аз не съм съгласен. Бях на една пресконференция, когато току-що бяха избрали Макрон. И Меркел беше там и Меркел се изказа против реформа на договорите. Това е малко странно. Защо комисията казва, а, че не трябва да има нещо подобно, не разбирам. След като гражданите го искат и някои държави членки искат да има промяна в договорите. Значи много е важно да има такива институционални промени и Европейския парламент трябва да играе много по-централна роля. Същото въжи за държавите членки. Държавите членки трябва да играят много по-голяма роля, що се отнася до инициирането на законодателството. Ако погледнем петте варианта на Юнкер в Бялата книга, трябва да погледнем петия вариант, федералната структура. Лисабонския договор позволява нещо подобно но възможностите не са кой знае колко големи. Ако погледнете администрацията на Барозо, ще видите, че няма кой знае колко промени по отношение на инициираното законодателство между предишната администрация и настоящата комисия. Ето защо мисля, че трябва да има промени и много може да се направи. Не е задължително, естествено, да има промени в договорите. Още нещо, което е странно според мен, тристранният диалог, тристранните диалози и ролята на комисията. Ако погледнете как се е, приема европейското законодателство, ще видите, че Комисията участва в тристранните диалози. Аз работя най-вече по финансовото законодателство. Никога не знам обаче пред кого се отчита комисията. Тук има пълна непрозрачност. И това не е добре за гражданите. Между другото, радвам се, че гражданите не знаят или повечето от тях не знаят, че комисията е почти безотчетна. Това не трябва да е така. Трябва да намалим освен това броя на комисарите. Това може да се направи, но е много-много трудно. Знаем, че не сме решили този проблем. Имаме 6-7 държави на Балканите, които трябва да станат членове. Сега не можем да очакваме членство, защото разширяването е замразено. Какво ще стане обаче, ако се присъединят и те? Ще имаме още 6-7 комисаря, така ли? Трябва да видим какво ще стане и с прекия избор на председателя на съвета. Видяхте какво стана преди 3-4 години с така наречените водещи кандидати за председател на комисията. Какво ще стане след две години на следващите избори, не знам. Мисля, че процесът трябва да стане още по-демократичен, отколкото преди 3 години. И накрая, как да създадем необходимия наратив? Вие задавате този въпрос. Мисля, че е много трудно. Комисията говори по този проблем от дълго време. Новия европейски наратив поради Брексит, поради това, което се случва в държавите членки, се появява малко или много. И това се демонстрира от проучвания като това, което цитирах на Чатъм Хаус. Има европейска идентичност, която се появява плахо. Трябва обаче да се справим с демократичния дефицит, трябва да се справим с огромния информационен дефицит по отношение на Европа и онова, което прави тя. Мисля, че има академичен дефицит. Не знам какво смятате вие точно по този въпрос. Мисля, че познанието за това какво прави Европейския съюз по много области е изключително ограничено, дори в рамките на университетите. Например, по отношение на финансовата криза, когато попитам в университетите, знае ли се за цялото прието законодателство за справяне с последиците от финансовата криза, разбирам, че почти нищо не се знае. По отношение на економическото управление, например, парламента няма почти никакво въздействие. Комисията приема насоки за държавите членки, Комисията казва, например, Португалия трябва да направи това или Гърция трябва да направи това. Кой знае за всички тези мерки? Почти никой. И няма кой знае какъв контрол. През последните две години има известен напредък, но няма кой знае какъв напредък е, по отношение на миграцията, общата политика за предоставяне на убежище и общата политика за отбрана. Това са видими области за гражданите. Контрола върху бежанците, кандидатите за убежище, отбраната, границите. Всичко това е нещо много осезаемо и ако там се постигне напредък, мисля, че ще имаме сериозно развитие напред. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Много хора, включително Емили Орайли, говориха за ролята на обществените медии – Радвам се, че тук имаме представител на Европейския съюз за радио и телевизия. Това е господин Никола Франк. Давам ви, е, госпожа Никола Франк, давам ви думата. Заповядайте. Благодаря много, дами и господа, за поканата да съм тук и да говоря по тази много важна тема. Подготвила съм една PowerPoint презентация, която виждате на екраните. Ние е, представляваме публични медийни организации, защото не работим само по традиционните канали радио и телевизия, но също така обхващаме и онлайн медии. И мисията на нашите членове е да увеличава инфор... информираността на гражданите, което е ключово, ключово за дебата тук. Ще спомена някои от услугите, които Европейския съюз за радио и телевизия предоставя. Например, ние организирам, занимаваме се с организацията на Евровизия, доста известно, известна проява, но също така правим ежедневен обмен на новини между нашите членов, членове. Това става на доброволен принцип. Нашите членове предоставят новини за използване от другите членове. И е, това предполага 8 часа новини на живо ежедневно. Голямо количество са и във връзка с това си сътрудничим с аудиовизуалната служба на Европейския парламент и е, предаваме и новини, е, създа... създадени от тази служба. Споменах Евровизия, но също така нещо, което направихме през 2014 година. Организирахме е, дебата за водещия кандидат на комисията, който беше споменат преди малко, защото за да се обясни понятието, за да се има ясна представа как изглежда то, е добре да има един телевизионен дебат, едно шоу бих казала аз, защото наистина проявата беше много интересна. И в момента обсъждаме как да се справим с този въпрос при следващите избори през 2019 година. Дали формата ще е същия, още не знаем, но при всички положения обмисляме нещо такова в периода преди самите избори. Освен това, предложили сме един пилотен проект – който се нарича качествена журналистика в цяла Европа. За нас е ясно, че ако журналистите наистина трябва да информират гражданите, да им дават възможност да правят е, информирани избори и да имат становище, трябва да имаме качествена журналистика. Затова предложихме и такъв един проект, който да е, помогне на професионалистите в журналистиката, както за печатни, така и е, други медии на разпръсване, да заминат на обмен в друга държава трябва да е, работят заедно с колегите си в нея и е, да се обогатят, да научат повече за Европейския съюз и за разнообразието в него. Така че това е един много конкретен проект, който сме предложили и който в момента се обсъжда. Един друг проект, който е, вече завършихме, се нарича поколение какво или поколение защо. Това е поколение на хората между 18 и 34 годишна възраст. Е, проекта бе изпълнен с нас, наши членове в 35 държави и в рамките на този проект зададохме 146 въпроса, обхващащи всякакви аспекти от живота, включително какво означава Европейския съюз за тях. Идеята беше да се генерира съдържание, проекта беше свързан и с онлайн услуги, Трябб, искахме да се обсъдят различни теми и да достигнем до една по-млада публика, която за по-традиционните медии представлява предизвика... предизвикателство, тъй като младите хора обикновено се информират онлайн. И Проектът беше много успешен, над 1 милион участници отговаряха на въпросите. И сега бих искала да ви покажа един кратък видеоматериал, който обяснява проекта. gibt so viel Individualismus. Aber 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. No, non sono d'accordo. Sì. Oh, no. ah, no. Gute sono d'accordo, success for successfully. Geld. Ja. äh, wyt ti bei die masturbio? Es wird wirklich sehr privat. Die Frage will ich nicht beantworten. Moi non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que la voir euh, ce que je suis en train de dire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 И с това стигам до частта, свързана с Европа и Европейския съюз в този проект. Би било добре да се увеличи звука на видеоматериала, където са обобщени отговорите. Ще ви помоля да започнете видеото. I am a part of Generation What, an undefined generation. Not because we don't know ourselves, but because as young Europeans our voice often isn't heard.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 това обобщава накратко резултатите от въпросника. Бих искала сега да се върна на някои от по-важните за вас. Първо, по отношение на доверието в политиката, стана ясно, че няма високо доверие. Това е анализ на един от социолозите, работили с нас за това какви са настроението и стана ясно, че страните с най-висока младежка безработица имат най-низко доверие и обратното. Както виждате на графиката, цифрите са стряскащи. На следващо място е идентифицирането с Европа. На тази графика виждате, че 72% от запитаните твърдят, че са европейци, но се определят и като глокални, така че идентифицират се с една конкретна страна, но и с света. На следващия слайд по отношение на нарастващия национализъм в Европа – тук става ясно, че младите хора отбелязват, че национализма в Европа се разраства. Те не го подкрепят като тенденция и изразяват притеснение по отношение на нея. Относно доверието в Европа, Европа е едно неясно понятие – 39% от запитаните твърдят, че има доверие в Европа, но има разлика съгласно демографските показатели. Най-високо е доверието сред високообразованите хора, защото те разбират Европа по-добре. Тук става ясно, че колкото повече разбирате Европа, толкова по-високо е доверието ви в нея. На следващия въпрос относно напускането на Европейския съюз. 16% от запитаните твърдят, че страната им трябва да се оттегли от Европейския съюз. Така че, въпреки, че доверието в Европейския съюз и политиците е ограничено, младите хора не искат да го напуснат. И на обобщена информация виждате на този слайд. Става ясно, че е, за младите хора отношенията им с Европейския съюз са прагматични, не емоционални. Те се чувстват като европейци, но също така е, усещат и връзки с е, региона, от който са. Притесняват се от засилващия се национализъм в Европа и също така доверието в Европейския съюз е ниско, но напускането на Европейския съюз не е вариант за решение. Въпросът е какво да правим с тази информация. Тук виждате един пример, в, в който ам, публични медии достигат до млади граждани и на базата на това могат да се организират дискусии в телевизионни програми, по радиото. И това всичкото е много важно. Мисля, че Европейския съюз и членовете му трябва да продължат ангажимента си да приобщават гражданите в този дебат. По този начин гражданите ще могат да си изградят собствено информирано мнение. Също така е необходима подкрепа за висококачествена журналистика, защото виждаме, че повсеместно журналистиката е, се влушава. Знаете, фалшиви новини има, в днешно време, така че е много важно професионални журналисти със съответното образование да се занимават с тази дейност, да дават обяснения и наистина да вдъхват е, живот в цялостния дебат. И от името на Европейския съюз за радио и телевизия и нашите членове, изключително важно е да се подкрепи устойчивостта на публичните медии, нещо, което за жалост не е гарантирано в Европейския съюз. Само така журналистите ще могат да си свършат работата добре. И ако позволите, ще завърша с един личен коментар. Аз съм на мнение, че е, сега е момента за своеобразен ренесанс в европейския проект, поне за гражданите, но гражданите искат е, да видят ясна ангажираност с Европа и европейските е, стойности. Да имаме демократична система и това е нещо, което европейските институции и представителите им казват ясно. И става ясно също, че редица граждански организации, особено такива в онази част от Европа, от която съм, в 120 града всеки всяка неделя има прояви в подкрепа на европейската идея. Така че виждате, има възможности да се направи много за гражданите, заедно с тях, но те искат да участват повече в европейския процес за вземане на решение и това е едно от основните предизвикателства, с които да се справим. Благодаря ви за това изказване. наскоро имаше общи избори, аз, в които участвах в, в които участвах и на тях младите хора отидоха и гласуваха масово, така че е интересно да видим това мнение за младите гласоподаватели в Европа. Последният оратор за този дебат е господин Карстен Берг, координатор за кампания ECI. Заповядайте и ще помоля колегите да помислят за въпроси и коментари. Уважаеми дами и господа, уважаеми членове на Комисията по петициите, за мен е огромна чест да бъда тук. Благодаря ви много за организацията на тази изява по тази важна тема и за възможността да се изкажа. Особено се радвам да съм тук в Европейския парламент, защото вие сте най-силно ангажирани с Европейската инициатива на гражданите. И само преди две години вие призовахте за преразглеждане на регламента за Европейската гражданска инициатива. Вие знаете, че тази инициатива дава на 1 милион европейски граждани същите правомощи да предлага ново законодателство, както Комисията Европейския парламент и съвета. Това е първият елемент в света на транснационална демокрация с пряко участие на гражданите, както и цифрова демокрация. И това е единствения наистина европейски демократичен инструмент. Доверието на гражданите към европейския проект се увеличава, тъй като те могат пряко да участват в него и както чухме и от другите оратори, има абсолютна потребност, особено що се отнася до младите хора, че хората искат да участват в процесите на демокрацията и между изборите. Ако разгледаме обаче първите пет години на Европейската гражданска инициатива, ще видим, че резултатът е катастрофален. Хората видяха, че процедурата е много бюрократизирана, много тромава, гражданица са недоволни и освен това все още няма политическа нагласа и традиция в Европейския съюз, която да оценява ползите от демокрацията с пряко участие на гражданите. И идеята първоначално беше политиката и демокрацията да бъде по-гъвкаво реагираща на исканията на гражданите и това много добре допълва представителната демокрация, ако се използва инициативата на граждани по един интелигентен начин. А, госпожа Орайли го каза. Днес, че Европейската гражданска инициатива преживява екзистенциална криза. Този инструмент се загърба, но преди два месеца комисар Тимърманс най-сетне разбра посланието и той каза, че трябва отново да стане жив инструмент Европейската гражданска инициатива. Надявам се, че чрез тази презентация ще покажа как може да се възстанови инициативата и как трябва да се промени регламента, защото в момента имаме възможност да променим нещата, така че те да могат наистина на практика да се реализират и ще се спра по-специално това, което може да направи Европейския парламент и Комисията по петициите. Също така ще се спра на дебата за бъдещето на Европа, нещо, което е най-важно и най-сложно в а, цялата ситуация. Но надявам се, че ще продължим нашето обсъждане. Така, както виждате, инициативата започна много добре през 2012 година, достигна своя връх през 2013 година и след това срина през 2014 година и практически не се възстанови от това. Имахме а, като цяло 8 милиона подписи, които бяха събрани, но виждаме, че разликата е много голяма между първите години и сега. провежданите инициативи доведоха до много е, изяви, много дебати, диалог е, между гражданите и институциите, но нито една от тези инициативи не доведе до законодателно предложение. И това е първото. Наистина, ние трябва да променим ситуацията. Ако гражданите знаят, че техния глас няма да се чуе, защо те ще се ангажират, защо те ще бъдат активни. Затова всяка една успешна инициатива, според нас, трябва да доведе до това Европейската комисия да се самозадължи да предложи своето предложение, така че то да бъде гласувано в пленарна зала на парламента и да бъде одобрено от съвета. И, например, можем да сравним ситуацията с националните граждански инициативи в Финландия и в Латвия, където гражданите имат възможност да предлагат такива инициативи на местно ниво, но както каза един финландски депутат, трябва да се избягва ситуацията, в която тази гражданска инициатива ще бъде погребана в някоя парламентарна комисия. Вместо това трябва да се гласуват тези инициативи и да се обсъждат преди това в пленарна зала. Трябва да има един вдъхващ доверие дебат. Ако Европейската комисия откаже да прави каквото и да било, ние предлагаме вие, Европейският парламент, да се заемете с това, да си възложите задължението да се обсъди тази инициатива в пленарна зала. Комисията не може да има монопол върху инициативите. Вие го правите това на практика вече. И по този начин гражданите ще имат възможност да влияят върху политиката. И преди комисията по петициите беше създадена през 1991 година и тогава нямаше първично законодателство, уреждащо въпроса на, за петициите. Но вие решихте тогава, че трябва да има нови инструменти за работа с петиции те на гражданите. И тогава това беше направено чрез вътрешни процедури, беше създадена Комисията по петициите и знаете, че сега Комисията по конституционни въпроси също се занимава с правната уредба в тази сфера. Второто предложение, за да бъда кратък, мисля си, че не говорихме за това. Трябва да се изчерпат, да, повече, да се използват възможностите на цифровата промяна, така че цифрови технологии да бъдат достъпни и за демокрация. Защото ако разгледаме Латвия, Финландия и националните инициативи на гражданите, тези инициативи са успешни, защото има онлайн платформи за участие на гражданите. Тоест цифрови технологии улесняват участието на гражданите. Тоест Цифровите технологии, онлайн платформите са най-голямото постижение в областта на приобщаването на гражданите, увеличаването на тяхното участие. Не на последно място, защото тези онлайн платформи позволяват приобщаване на все по-голям брой на гражданите, без това да изисква повече разходи или повече ресурси като цяло. Тоест, ако ви подпишете онлайн дадена петиция или дадена инициатива, проблемът е, че вие не може след това да се обърнете към онези, които са подписали а, тази инициатива. И е много важно във всички кампании на гражданите, на политическите партии да се води активен дебат, да могат институциите да се обърнат отново към инициаторите, към гражданите, които участват в тези инициативи. Така че трябва да има онлайн платформи, които да са създадени. И това се прави в държави като Латвия и Финландия и необходимо е да има възможност за обръщане към онези, които са подписали съответната инициатива, които участват в тях, да им се изпрати информация. Проблемът е, че европейските граждани не знаят за тези инструменти. В Финландия хората знаят за този инструмент и освен това в Финландия редица граждански инициативи бяха реализирани на практика. В Латвия 8 инициативи бяха одобрени от парламента и реализирани. И третото, що се отнася до онлайн платформите за кампании, това е нещо, което е много важно, което сега ще кажа. Трябва да има подпомагащ екип, който да помага на гражданите да се организират, да формулират своите предложения, да използват издържан в правно и политическо отношение език. Това се прави в онлайн, платформата в Латвия. И накрая, още един важен аспект – как да се улесни в бъдеще европейския дебат. Европейската гражданска инициатива сама по себе си не е достатъчна. Тя има и може да има важна роля, но Важно е повечето лидери в Европейския съюз вече в продължение на години избягват този дебат. Тук беше споменат Макрон, беше спомената идеята за евентуална промяна в договорите. Но повечето лидери не искат изобщо да се занимават с тази тема и избягват всяко упоменаване демокрацията и участието на гражданите. И наистина ние сме в екзистенциална криза – затова ние трябва да решим основните проблеми. И тук става дума за конституционни въпроси. Това е необходимо конституционно събрание. Затова предлагаме да има процес на конституционално събрание и държавните глави трябва да са наясно, че трябва да се обърнат към гражданите, но те избягват идеята за нов конвент, ново конституционално събрание, защото на тях тегне сянката на ратификацията, която изисква в много държави референдуми на гражданите. И мисля си, че тук виждаме един омагиосен кръг от системно естество. Ни имаме нужда от Европейската гражданска инициатива, но сама по себе си тя няма да реши всички проблеми. Затова ние смятаме, че трябва да се започне с това, че първоначалната инициатива трябва да дойде от гражданите в сътрудничество с Европейския парламент, защото вие също така имате право да предложите нов конвент. И мисля, че трябва да използва това ваше право. Искаме и предлагаме конституционен процес и мисли се за референдуми в някои държави, но важно е да се започне от по-рано. Дали трябва да има промяна в договора, дали трябва да има конституция. Ако попитате за това всички европейци, няма да загубите много. Но ще имате благоприятна възможност да ангажирате много хора, в оформянето на един нов, наистина европейски проект. Разбирам, че това е много амбициозно предложение, но за мен това е единственият начин. Защото ако ние доверяваме на гражданите, им имаме доверие, те ще, доверяват на Евро... ще имат доверие на Европейския съюз. И обратното, ако няма доверие към гражданите, гражданите няма да имат доверие към Европейския съюз. Е, виждаме, че Гражданите изпитват страх и безпокойство пред бъдещето и затова е необходимо да предложим конкретни нови идеи за участието на гражданите. Нова, наистина демократична процедура. Благодаря ви. Thank you. Thank you. Много ви благодаря. Много интересно това, че Колегата Пал говореше в начало за петициите във връзка с Брекзит, които разглеждахме вчера и в една от тези петиции стана дума за това, че се организират срещи в общините в цяла Европа, за да се обсъди бъдещето на Европа. Това е много интересно, като обвържем това, което чухме сега и това, което чухме вчера от петиционерите. Дам думата на колегите в залата. Имате ли изказвания? Елеонора? Грация, миле. Е... Много благодаря. Ще говоря на италиански, така че ако имате нужда от слушалки, моля служете си за да чуете превода. Много благодаря, много благодаря за тези изложения. За съжаление, малко закъснях, тъй като бяха в Комисията по околна среда и не успях да чуя всичките изказвания, но успях да чуя някои от последните изложения и наистина те бяха много интересни. Много ви благодаря за този ценен принос за работата на нашата комисия. Първо, ще кажа, че съм много съгласна, особено с последния оратор, господин Карстен Бевка, който е координатор на кампанията за Европейска гражданска инициатива. Аз съм част от движението пет звезди. Това движение също се зароди в интернет и излезе преля на улица, за да организира нашето движение, нашето политическо участие. За да възстановим доверието на гражданите, италианските, европейските, към Европейския съюз, ние работим. Много са срамни данните, посочени в една от презентациите на Никола Франка. Там ставаше дума за Италия. 90% от респондентите казаха, че са загрижени от корупцията в Италия. И това много добре отразява това, което ме накара да започна да участвам в политическия живот, да активизирам границите. Смятам, че е нормално да видим такива резултати, когато знаем каква е ситуацията в Италия. Това е едно правителство, което практически не споменава Европа. Много е трудно да се говори с това правителство за това какво случва в Европейския парламент, в европейските институции. Т.е. политиката има една тенденция да се говори за слухове и да се предоставят слухове, а не истинска информация. И да се осигурява участие на гражданите. Информацията и участието на гражданите са от ключово значение. Ще ви дам един пример. Договорите за търгови инвестиции с САЩ и Канада. Много често се говори за това без каквато и е да било прозрачност, без участие на гражданите. И министър на развитието в Италия, вместо да проведе открит дебат с гражданите, говореше за ратификация само на нивото на Европейския съюз, без каквото и да е било участие на националните парламенти. За щастие това беше опровергано, защото стана ясно, че е необходима ратификация от страна на националните парламенти. Но виждаме, че по този начин се подкопава доверието на гражданите. И това въжи за доверието към и международните, и националните, и европейските институции. Много съм също така загрижена от факта, че една гражданска инициатива като Спрете тип беше спряна, блокирана от Европейската комисия и трябваше да се произнесе съда на Европейския съюз, за да се възстанови нормалната ситуация. Трябва да имаме демократичен дебат за бъдещето и настоящето на Европейския съюз не може да се отхвърля мнението на милион или повече граждани, които искат да се спрат тези споразумения. Изключително е важно да се започне сериозен дебат в Европейския парламент и в другите европейски институции. Бих искал да ви попитам какво смятате във връзка с решението на Съда на Европейския съюз. Искам да попитам как е възможно, че стигнахме до тази ситуация и какво можем да направим, за да могат европейските институции да действат така, както трябва. И накрая искам да ви попитам за подхода на Европейската комисия – в рамките на инициативата за по-добро законотворчество. Не знам дали това не цели да се прикрие тенденцията да се изготвя по-лошо и по-малко законодателство. И говоря също така за лобистите, онези, които имат много повече ресурси и много повече въздействие, отколкото сдруженията на гражданите, които защитават интерес на всички европейски, включително и италианските граждани. Ще дам думата на експертите да отговорят. Вие не желаете да се изкажете. Аз имам няколко въпроса. Господин професор Алдеко, вие говорихте за това, че евродепутатите трябва да разговарят с народа. Мисля, че всички отговорни политици знаят, че това е така. Избраните в Европейския парламент много добре знаят, че много хора не ги познават в избирателните им райони. Един пример. Аз представлявам Североизточна Англия. В моя избирателен район има 2 милиона души. В хода на изборната кампания се оказа, че сме разговаряли с 250 хиляди домакинства, но не е възможно да се запознаеш с всеки един избирател, особено когато хората смятат, че има голяма разлика, голямо отдалечаване между местното ниво и Брюксел. И така стигам до това, което вие казахте, Карел. Имат ли депутатите от Европейския парламент въздействието, което се очаква от тях? Всъщност това е нещо като порочен кръг. Понякога се избират хора в Европейския парламент, за които се счита, че те всъщност имат за цел да подкопават Европейския парламент и не на последно място да го подкопават чрез своето отсъствие. Много трябва да се говори за връзките на евродепутатите с обществеността. Мисля, че трябва да се осъзнаят интересите на местно ниво. След Брексит във Великобритания изведнъж се оказва, че хората в местните общности искат да разберат малко повече за Европа, да се ангажират с нея. Това естествено дойде като доста закъсняла реакция. Затова искам да попитам какво да направим, за да не се стига до толкова закъснели реакции. Имам и въпрос към Карел, нещо за което Елеонора говори. Аз се занимавам с този въпрос. Големия брой петиции, които се внасят в нашата комисия, са свързани с търговската политика. През последните пет години хората остават с впечатлението, че търговската политика на ЕС е напълно непрозрачна и те смятат, че тя не отговаря на интересите на мнозинството. Те смятат, че има скрити интереси, въпреки всичко, вие, Карел, не казахте нищо за търговската политика, като място, където трябва да има фундаментални промени. Моята почтенска котия, например, е пълна с писма точно по тези въпроси и не защото съм член на Комисията по търговия. Много хора се свързаха с нас чрез различни онлайн инструменти, за да лобират и накрая, Никола. Много интересен на проекта на СРТ, е, свързан с обучението на журналисти по темата Европейски съюз. Имаме обаче много различни публики. В Великобритания, например, има едно разделяне в обществото. Хората гледат и слушат е, много различни медии, имаме млади, космополитни граждани, които се ангажират с интересите на останалия свят, те са проевропейци. Имаме обаче и едно по-възрастно население, което живее е, в прекия и в космения смисъл в местната си общност. Понякога тези хора се определят по различен начин. Двете групи ги определят по различен начин. По-отворените и по-затворените биха казали някой. Въпросът ми е как да стигнем с послание и до двете групи, защото понякога ми се струва, че медията разговаря с онези, които вече са убедени европейци. Онова, което видяхме в хода на референдума в Великобритания, е, че хората гледат медии, които на практика препотвърждават тяхното собствено виждане. Затова предизвикателство за средствата за масова информация е как да стигнат до хора, които се противопоставят на информацията, която се предоставя по точно тези средства за масова информация. Карстен, един въпрос към теб. Има много организации за онлайн кампании в различните страни. Каква координация има между вас, между вашата инициатива и другите големи онлайн кампании, които познаваме като 38 градуса в Великобритания или Change.org, например? Какво е сътрудничеството и ще направите ли Европейската гражданска инициатива а, в неразделна част от това, което се случва органично, така или иначе, в Европа? Вие искате да кажете нещо така ли, тъй като все още имаме време за въпроси и отговори? Още веднъж ще използвам словашки, казва господин Чаки. Съм сама vám за вибора. Бих искал да ви благодаря за отличните изказвания. Благодаря ви и за това, че говорите пределно ясно. Вашите изказвания са много различни от е, тези, които обикновено чуваме от европейските политици. Може би това е и един от проблемите, които имаме. Може би точно поради тази причина не стигаме до сърцата на електората. През цялото време си мисля как да използвам вашите изказвания. Естествено, много е добра идеята да се срещаш с гражданите, но нямаме кой знае колко време за такива срещи. Освен това, кого избирате да представлява, да е лицето на Европейския съюз? Може би даже комисията не е толкова позната на нашите избиратели – от друга страна, господин Фараш отиде в Испания и там имаше интерес. Очевидно, той предизвиква интерес в Испания. На следващо място, реформата на Европейския съюз. Ако правилно съм ви разбрал, вие искате да се запитаме защо онези, които подкрепиха Брексит, до известна степен са прави? Надявам се, че дебата за Брексит в крайна сметка ще приключи с е, един положителен резултат. Нека да кажа какво смятам аз лично по въпроса. Аз не мисля, че Брексит е нещо фиксирано. Очевидно е, че дебата в британското общество продължава и след няколко години британското общество може да има много по-различна позиция от тази, която демонстрира през юни миналата година. Мидите естествено са много важни. Как да превърнем европейските въпроси в интересна информация, която да се предава по радиото или по телевизията? Във Фейсбук, например, аз имам над 30 000 последователи и общувам с тях. Когато правим нещо добре и когато Европейския съюз има положително послание, то много често не е интересно. Затова един много стар въпрос, един много стар проблем, който имаме е как да направим Европейския съюз интересен. На следващо място, Европейската гражданска инициатива. Аз съм голям поддръжник на тази инициатива и съм участвал в някои от вашите събития. Искам да кажа, че има нов дух на надежда. Между другото, радвам се, че и Европейския съд е част от тази нова вълна на оптимизъм. Какво ще стане обаче, когато този подем се позагуби. Какво ще стане, когато пак се върне песимизма? Може да има негативно въздействие върху някои органи и някои е, политици. Какво ще стане, когато пак настъпи отрезвяване след година-две? Няма ли да има някакъв нов тип психоза? Няма ли да се стигне до там, че пак да са събрани 1 милион подписа за някаква инициатива и ние пак да не откликнем. Мисля, че ние като Европейски парламент би следвало да окажем натиск върху комисията, ако не друго, то поне да се направи нещо по някои от най-успешните инициативи. Разговарял съм с Тимерманс и с други колеги в парламента. Има политически притеснения, във връзка с това, че има много чувствителни въпроси, по които европейските политици отказват да говорят. Защото ако започнете да говорите по тези въпроси, просто ще разпалите един огън на противоречия в европейските общества. Виждал съм и съм чувал подобни изказвания и от Тимерманс, и от колеги в парламента. Това е нещо много сериозно. То притеснява и самите политици. Самото лобиране от до известна степен може да има някакво въздействие, положително въздействие в тази посока. Председателката, имате 10 минути, ако си ги разделите, може да отговори всеки един от вас. Заповядайте. Muchas gracias. Eh, presidente, yo coincido con usted en que el Brexit es... Независимо от всичко казано, Бялата книга, представена от министър-председателката Мей в Камерата на общините, беше много ясна Брекзитът беше предложен не защото Европейския съюз не функционираше, а точно защото функционираше и нещата бяха несъвместими между Европейския съюз и представители на Обединеното кралство. Да, има хора, които по различен начин разбират Европа, но между нас Брекзита в момента създава повече сплотяване и мисля си, че това е добра възможност – Искам да използвам възможността да привлека вашето внимание към един прекрасен доклад за европейското гражданство, но това е нещо, което не се знае в нашите държави. Ние имам нужда от съвместни действия. Говорихме тук за езика. Точно трябва да се обърнем към преподавателите, към представителите на гражданското общество, към нашите колеги в регионите, в общините. Мисля си, че това ще бъде последица от тази изява. Посланието, което трябва да изправим, е, че не става дума само за избирателни кампании и изборна активност. Не, трябва да се срещате с студентите, с гражданското общество, не случайно се позовавах на спинели. Гражданите трябва да знаят за това, че има бъдеще на Европа, включително и след Брекзит. Смятам, че логиката е, че вие трябва, депутатите, трябва да сте по-близо до гражданите – това е което трябва в момента да се прави, особено предвид политическата промяна, която се извършва. Трябва да се посочи ясно, че много напредък вече е постигнат и ако вие се срещате с гражданите, ще имате тяхната подкрепа и това е изключително важна основа. Thank you uh, for this. Господин Лано, благодаря за въпросите и благодаря за този интересен дебат. Ще отговоря накратко по отношение търговската политика. Много въпроси получавате, казвате. Всъщност Брексит също е свързан с търговска политика. Единният пазар е въпрос на търговска политика. Всъщност 70% от работата в Брюксел представлява сближаване на норми. Но е много трудно това да се обясни на гражданите това показва, че има сериозен дефицит по отношение на комуникацията. Ако вземем търговската политика, такава каквато я познаваме, търговията на ЕС с външните партньори, допреди известно време комисията въобще не обясняваше какво прави. Например, аз е, чета оценки на въздействието по отношение на споразумението с САЩ. Това е най- търсената информация на нашата веб страница. Хората питат защо комисията има такава позиция за ТПТИ. Само, че комисията има само едно проучване, само една оценка на въздействието. Как може комисията да се основава само на едно проучване. Всеки един учен би се провалил, ако каже, че за своята научна работа се е позовал само на едно проучване. Отново казвам, 60 000 пъти е свален документа на комисията, тази оценка на въздействието относно споразумението с САЩ. Трябва да споменем тук между правителствената структура. Е, така работи Европейския съюз. Правителствата делегират на комисията правото да започне преговори с трети държави, а прозрачността е изключително ограничена по отношение на външния свят. Отново казвам, Брексит. Същата история. Знае ли някой какво ще прави Бърние? Малко хора знаят. А преговорите между ЕС и Великобритания засягат всички нас. По отношение на реформата. До известна степен, онези, които подкрепиха Брексит, имат право. Британците постоянно казват в Брюксел искаме повече отчетност, повече контрол. Брюксел е твърде бюрократичен до известна степен а, хората имат право. Аз не съм съгласен с това, което казваше Камеран. Искаме повече контрол от страна на националните парламенти. Не, контрола трябва да се упражнява от Европейския парламент, само че ние не откликнахме. Тоест до известна степен Брексит е резултат от провала на Европейския съюз да реагира. Има естествено много други неща, по които мога да взема отношение, но ще оставя правото да се изкажат и на другите експерти. Госпожа Франк, благодаря за тези въпроси. Да, много е трудно да се дебатира, дори сред нашите членове, как да се обясни Европа на гражданите. Не е лесно. Роуминга е, може би, най-конкретното нещо, което имаме в последните няколко години. Нещо, което можем да обясним на гражданите. А, има различни начини да се действа, да се обяснява на гражданите какво се случва. Нашите членове имат различни подходи. Някои имат специални програми по европейски въпроси, други разглеждат европейските въпроси в рамките на някои културни програми. Защото понякога, когато гражданите чуят, че става дума за Европа, те превключват канала. Така че те предпочитат да включат Европа сред други теми. Никак не е лесно да се даде отговор. Мисля, че трябва да се намери пресечната точка между европейските политики и ежедневния живот на гражданите. Това е основният трик. За да стане това обаче, медиите трябва да имат необходимия инструментариум и да имат предварителна информация. Вие казахте, че трябва те да се обръщат към различните аудитории, да се обръщат към хората на местно ниво. Естествено, страшно много решения се взимат на европейско ниво и много-много от тези решения имат въздействие върху ежедневния живот на гражданите, дори те да живеят в някое село. Това трябва да се обясни по някакъв начин на гражданите в местните общности. Не е лесно това да се случи. Журналистите, обучението им, това е пътя, разковничето според мен. Това е начина да се постигне успех. Е, господин Берг, благодаря. Първият въпрос относно онлайн платформите. Дали може да се развие нещо органично, както вие казахте? Да, ние се обърнахме към тях е, и ги попитахме, смятат ли, че Европейската гражданска инициатива може да бъде прегърната от тях. Всъщност много е важно да се развие необходимия софтуер. Ние имаме 30 000 последователи, когато ставаше дума за глифозата, например, имахме а, около 1 милион а, запитвания по отношение на търговията, споразумението с САЩ, вече беше казано колко много хора се интересуват. Мисля, че вашия инструмент, онлайн инструмент за петиции, би трябвало да се слее с някои други онлайн инструменти за участие. Не на последно място с нашата гражданска инициатива. Има и други инструменти за електронно внасяне на петиции в различните държави. Advance and Change е инициатива, която мога да спомена. Те са много напред, ако мога така да се изразя. Добре е да има подобен модел на европейско ниво, като техния. Споменахте 38 градуса те използват онлайн мобилизацията, използват онлайн средствата, за да изкарат хората на улиците. В Берлин, например, имаше огромна демонстрация срещу ТПТИ, която започна в рамките на един модел, свързан с 38 градуса. По отношение на насоките, аз съм съгласен с вас. Скандално е, че комисията обяви толкова много граждански инициативи за неприемливи и съда трябваше да се намеси. Нека да почетам обаче, че на съда му бяха необходими 30 месеца, за да вземе решение. ТПТ в момента не се обсъжда. Добре е обаче да има промени в това отношение. Що се отнася до чувствителните въпроси, господин Тимерманс обяви, че гражданските инициативи са потенциална заплаха във връзка с браковете между лица от един и същи пол, например. В Финландия, например, тези въпроси бяха обект на конкретно решение. Имаше успешна финландска инициатива и е, господин Тимерман се притесни. Той каза какво ще стане, ако в други държави, например, се гласува против. Това ще е против някои от основните ценности на Европейския съюз. Всички предложения, които са свързани с гражданските, с основните права, са недопустими. И ето защо се прави предварителна проверка. Аз мисля, че не трябва да се притесняваме обаче. Не трябва да се притесняваме от цяла вълна граждански инициативи по много въпроси. Има, между другото, и това е много интересно, една инициатива относно Брексит. Много можем да говорим за Брексит. Последното, което ще кажа е, че няколко месеца преди Брексит проучихме как да организираме дебата и тогава видяхме, и то незабавно, че референдума е изключително лошо организиран. Че става дума за вътрешна битка между лагера на Камерън и неговите опоненти, че става дума за плебисцит, който се спуска отгоре, без да се дава информация. В вашата страна, в Великобритания, имате проблем. Брексит беше еднократна акция и няма възможност да се преобърне решението. Мисля, че трябва да се подготви почвата за бъдещи вотове, които не трябва да бъдат спускани отгоре надолу, а трябва да проистичат от самото общество. Ако това се случи, ще имате много по-голяма справедливост колкото по-открито говорите за Брексит, е, толкова по-добре. И вие споменахте срещите в различните общини. Ако има такива срещи, ще се комбинират инструментите на така наречената цифрова демокрация с инструментите на така наречената пряка демокрация. По-настоящем създаваме една пътна карта. Е, професор Елстър, един много известен известен учен от Нью Йорк пътува, посети Мексико Сити, Исландия и е, се получи от е, инструментите за онлайн пряка демокрация. Между другото има един много известен инструмент от Белгия, допитване до хиляда души и след това вадене на заключения относно това какви са резултатите относно това какво смятат а, гражданите. Има инициативи от Ирландия, свързани с а, еднополовите бракове, например, които трябва да се споменат. Ако се комбинират различни инструменти на демокрацията, мисля, че можем да генерираме доверие и да имаме информиран дебат. Благодаря много на всички оратори в първия панел за изказванията. Бяха много интересни и определено ни дават храна за размисъл тук в парламента. Закъсняваме съвсем малко, но не много, но предавам председателското място на Беатрис. Should I use this one? Дали да използвам това? Добре. Добър ден на всички. Много благодаря за това, че всички наши експерти са тук. Вече преминаваме към втората част, която разширява инициативата, която сме подели, а именно да вдъхнем нов живот и да засилим доверието на гражданите към европейския проект. Задавам си въпроса как можем да построим мостове, как можем да хвърлим мостове през празнотата между пропаста, за да заличим пропаста между обещанията и резултатите. Ние наистина обясняваме твърде малко, не обясняваме добре, нямаме достатъчно добри изразни средства, за да обясним това, което искаме на гражданите. От друга страна, ние понякога сме залети от е, необходимостта да отправяме послания. Понякога сме залети с тези послания и не знаем как точно да се справим с това. Така че това, което трябва да направим е да потърсим начин да намерим решения. Трябва да обяснявам на гражданите какво правим, как работим, как функционират институциите, но трябва да го правим така, че да ги интересува. Няма смисъл гражданите да получават от нас дълги обяснения за това какво са тристранните преговори и други неща, които не ги интересуват. Но трябва да обясняваме какво правим ние парламентаристите, защото не само гласуваме, трябва също така да се обяснява какво се прави от длъжностните лица в комисията, какво се прави в съвета. Ние имаме пред себе си един замък, който е почти непристъпен, понякога така се чувстваме. И за това трябва непрекъснато да говорим с гражданите. Аз също съм гражданка. И затова много често казвам, на мен много често ми казват, а, да, да, вие сте политик. Не, аз работя като политика, защото реших преди време да работя това, но аз също така съм гражданка. И край на кращата институциите ги правят хората, които работят там. А тези, които работим в институциите, сме граждани, сме данокоплатци, сме много други. А, имаме много други роли, задължения, родители, а, автомобилисти. Така че трябва да използвам всички инструменти, които имаме и мисля си, че много ясен пример е с Европейската гражданска инициатива – и имаме много възможности прекрасни за демокрация с прякото участие на гражданите, но те не се използват тези инструменти. Това, за което също се казваше, например, за обществената телевизия в европейски мащаб – кога и как използвам и за какво служи тази възможност. Разбира се, тук сме, за да ви слушаме вас, експертите. И бихме искали да ни кажете, на нас, на всички граждани, които сме тук с различни задачи, какво е вашето мнение? Дам думата на господин Гил Пелайо, който е ръководител на отдел в Европейската комисия и се занимава с аудиовизуална политика. Той отговаря за програмата Европа за гражданите. Много интересно това, че виждаме, че при работата ни по следващия доклад за гражданството да знаем какво случва в различни сфери. След това ще се изказва Луис Алварадо Мартинес, председател на Европейския младежки форум. Добре дошъл и на вас. Той работил, е работил в много европейски форуми и се посвещава на процеса на интеграция. След това ще дам думата на господин Фройнта, който е ръководител в Организацията Прозрачност без граници отговаря за честността в Европейския съюз. Това е една много интересна организация. Много се интересуваме от нейната всекидневна дейност. Ще говорим за прозрачността, за корупцията, все важни теми. И накрая, но разбира се, не по значение, госпожа Елиза Лирони, която а, Боти като управител на отдел Цифрова демокрация в Европейската служба за граждански действия. Тази организация е един от инструментите, които са най-силни сред онези, с които разполагаме в Европейския съюз, за да можем да използваме в максимална степен цифровите технологии, техните възможности. Аз смятам, че вашите съобщения ще ни бъдат много вежни. Сега господин Пелайо. Мадам ла, ла президент, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа депутати, уважаеми дами и господа, благодаря на Комисията по петициите да, пока... да бъда тук. И е, днес ще представя изпълнението на програма Европа за гражданите, както каза и председателката. Целта на днешното изслушване е да обсъдим начини за възстановяване на доверието на гражданите на Съюза в демокрацията и в европейските институции. Но посланието ми днес е едно послание на надежда – първо обаче позволете да представя програмата Европа за гражданите. Тази програма наскоро навърши 10 години и е създадена с цел да подкрепя демократичното участие и активните граждани в Европа по европейски теми. Част от програмата е посветена на подкрепа за проекти, работещи по европейската история и европейската памет, по важни моменти от нашата обща история, които понякога са трагични. Бюджета на програмата е от 185,5 милиона евро за настоящия програмен период до 2020 година, което представлява около 26,5 милиона евро годишно. Програмата се отнася до организации от гражданското общество и териториалните общности. Тя обхваща 28-те държави членки на Съюза, както и страните от Западните Балкани. Тази програма е особено важна и ефикасна, нещо, което парламента също каза в резолюция, приета с голямо мнозинство през март месец тази година. Докладчик беше ваша колега. Както казах, ще отправя едно послание на надежда. На всеки три месеца отправяме покани за участие в програмата и получаваме стотици такива от цяла Европа. Във всички те става ясно, че европейското гражданско общество е много активно и европейските граждани искат да, се, да участват в демократичния дебат по най-важните за днес политически теми за Европа. По време на последнията покана за участие в програмата за мярката по братимяване на градове през март месец получихме около 500 проекта. За мярката мрежи от градове, 150 предложения за проекти. За аспект гражданско общество 366 проекта и също така за частта посветена на паметта около 300 проекта. А, имаме огромен брой партньори за всеки кръг от подбор и всяка година нашата програма, в нашата програма участват 1 милион европейски граждани. Тази програма не иска да се съсредоточава върху Брюксел или в академичния елит в европейските столици. Вярно е, че подкрепяме организации със седалище в Брюксел и мозъчни тръстове, които са доста известни, но също така програмата подкрепя и съвсем дребномащабни проекти в цяла Европа. Много често някои от тези проекти с бюджет под 5000 евро. И ние подкрепяме най-разнообразни проекти с най-различни партньори, което ясно представя колко оживено е гражданското общество в цяла Европа. И така, какво казват нашите партньори и какво установяваме от проектите, които сме подкрепили? Разбира се, едно разочарование на гражданите, разочарование от европейската демокрация. Общественото допитване, е, направено от Европейската комисия относно гражданите през 2015 година, също стига до този извод също. Самото гласуване вече не е достатъчно. Това казват гражданите. Те искат нещо повече от избори. Искат повече прозрачност в, определението на, в управлението на европейско ниво. Искат етика, почтеност, отворени данни, достъп до документи. И е, това е задължителна предпоставка за контрол от страна на гражданите на тези, които избират. Радвам се, че в панела участва и господин Даниел Фройнц, който е в в Transparency International, организация с която работим много. Освен това, гражданите искат повече допитвания, обществени допитвания преди изготвянето на законодателни предложения с конкретна оценка на въздействие, представяща риските, рисковете за различните общности. На трето място гражданите искат да участват повече. Елза Лирони, която е, работи за ЕКАС, със сигурност ще ни обясни как е, законодателното участие може да се увеличи чрез метода на колективното е, обединяване на средства. На национално ниво този метод се е оказал особено успешен, както и на местно ниво, но на европейско още не се прилага толкова. Чрез проектите, които подкрепяме, трябва да кажа, че не се цели само подобряване на е, процедурите в европейската демокрация. Гражданите, организираното гражданско общество и местното управление искат да, искат да участват по-пряко в дебатите в Европа, но и в действията, които се предприемат. И така, през проектите, които подкрепяме, установяваме, че европейското гражданско общество взима при сърце въпроса за управлението на миграционната криза и кризата с бежанците в Европа. Има прекрасни проекти, държави с скромни бюджети от около десетки хиляди евро показват как може да има един трансграничен подход, приложен на местно ниво, за да се справим с миграционното явление, което е безпредседентно през последните години в Европа. Тази година, вероятно следствие от законодателните предложения на Комисията за бъдещето на Европа и следствие е, гласуването в Обединеното кралство за излизане от Европейския съюз, именно тази тема беше в центъра на предложилите проекти. В предходни години фокуса беше в солидарност в условия на економическа криза. За това се отнасяха предложените проекти. Госпожо председател, когато е, популистския език упростява економическата, политическа и социалната реалност в Европейския съюз, Проектите, които подкрепяме чрез програмата и благодарение на активно и организирано гражданско общество, дават възможност гражданите да е, разгледат основните проблеми в Европа в цялата им сложност и да представят действителността така, както я изживяват или разбират. Връщам се на зададения въпрос. Как да възстановим доверието и как да запълним разрива между обещания и действителни е, изпълнения в е, реалността. Основният е, урок, който аз бих извлякал от програмата Европа за гражданите, е, че Европейския съюз трябва да подкрепя и да се вслушва в гражданите от най-големите градове до най-дребните населени места, без да забравим и периферните райони, за да изживеем заедно европейската демокрация. Тук става въпрос за а, използване на енергия, която вече съществува тук. И госпожо председател, преди две седмици колегите от парламента в региона Брюксел поканиха Пьер Розан Вайон, който е известен политолог, за да говори за кризата на демокрацията. Мисля, че правилно го разбирам, като ще кажа, че вероятен отговор на проблема с демократичното представителство, засягащ както европейските, така и националните и местни институции, е да се допълни традиционното представителство представителство в демокрация с едно представителство в наратива. Това вече се спомена днес. Тоест, е, проблемите на обществото да са по-присъстващи, по-явни в общественото пространство. И така, е, програма Европа за гражданите, съществуваща от 10 години, показва колко лесно можем да дадем на гражданите възможност да изразят мнението си по проблеми, които ги засягат пряко. И госпожо председател, аз съм убеден, че това е един от многото начини да се възстанови доверието в европейския проект. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря, господин Пелай. Да, наистина. Смятам, че важно е да се отчете, че трябва да имаме всичко, трябва да отчетем всички елементи, а не само да избираме един или друг елемент. И господин професор попита защо а, не посещавам университета? ми, защото не ни се обаждат, не ни канят. А, ние не сме длъжни. Например, когато бях в университета Комплутенсе, когато ме поканят, аз съм длъжна да го направят, но трябва да има яснота за това какво е задължително, какво не. Трябва да работим за граждани, да гарантираме прозрачност, трябва да се отчитаме пред тях. И сега веднага давам думата на господин Алварадо. Благодаря. Много благодаря за това, че ме поканихте. Ще говоря на английски. Много ви благодаря за мен е удоволствие да бъда тук от името на Европейския младежки форум. За онези от вас, които не знаят за нас, ние сме най-голямата младежка организация в света и разбира се в Европа. Ние представляваме младите хора и насочваме техния глас към европейските институции, съвета на Европа и ООН. Това са основните наши адресати ние искаме да направим гласа на младеща чута. За това много ви благодаря, за това, че ме поканихте тук да представя погледа на младите хора към институциите Европейския проект. Съгласен съм с онези, които говориха. Например, вашата програма наистина е много полезна. Ние имаме наистина по различни представи и един от основните проблеми е, че много млади хора не свързват своите надежди с Европейския съюз. И един от основните въпроси е защо, когато сте млад и не искам да нарека никого стар, какво ви е карало да се вдъхновявате от европейския проект, да доверявате? Но искам да кажа, че не мисля, че ние имаме надежда – но как наистина да привлечем отново сега младите хора, така че да имаме още продължение, в продължение на 10 ти години европейския проект. Ще говоря за представителството, образованието и демократичните реформи. И всичко това от гледна точка на младите хора ще бъде представено, защото казах, че ние сме на кръстопът от гледна точка на европейския проект и младите хора престанаха да бъдат в дъното на дневния ред и те станаха, може би, единствения механизъм за оцеляване на този проект. Нека да не забравяме, че ние сме онова поколение, което не може да си представи живота без Европа, без Европейския съюз. Ние сме поколение, което винаги е познавал Европейския съюз и това е поколението, което говори на своите родители, на възрастните хора. Ние искаме Европа в момента. Имаме и един сблъсък между поколенията. Имаме Брекзит и виждаме, че младите хора започват все повече да говорят по-ясно и казват, да казват как искат да се върви напред. И така изграждането на доверието сред младите хора ще бъде предизвикателство. И може би това е едно от най-сериозните предизвикателства пред Европейския парламент. И като започна с представителството, ще кажа, че преди ние само сме избирали хората, които са ни се предлагали. Това е била ситуацията за населението. Много често по-малко представените групи са били изоставени в целия този процес, в целия този диалог – затова смятам, че трябва да се засили диалога с младите хора, нещо, което не е било правено в продължение на години. И младите хора смятат, че не са достатъчно представени. Ако видим колко са депутати в Европейския парламент на възраст под 30 години, ще видим, че те са половин процент. Това е един показател, който показва, че има проблем, който трябва да решим, по който трябва да работим. И разбира се, не е задължително, че ако си млад, ще си добър политик, но по този начин младите хора ще се чувстват по-близо до институциите, когато те могат да се идентифицират с лицата, с гласовете, които са в тези институции. Така че смятам, че е проблем това, че има толкова малко млади хора в Европейския парламент. Този показател е сред най-низките в света. Също така е много важно Европейския парламент да обмисли не само езика, с който да говори на младите хора, но също така и за това какви политически цели и приоритети си е поставя. Виждаме, че хората, младите хора са не ангажирани с политиката, са отдалечени обаче и в шотландски референдум, и при британски референдум видяхме силно противопоставяне на Брекзита от страна на младите хора. Не е въпросът това, че Младите хора не се интересуват от политика. Това не е така. Въпросът е доколко институциите са способни да приобщят, да привлекат младите хора, да ги ангажират. Много се надявам, че Европейския парламент ще започне да работи по това как да се предложат конкретни механизми, които да са насочени конкретно към младите хора. Защото, честно казано, до сега не сте справили много добре, обръщайки се към младите хора при европейските избори. Да, и избирателната активност сред младите хора беше ниска, но и избирателната кампания не блестеше и не привлича младите хора. Самия факт е, че младите хора могат да участват в изборите в Австрия или в шотландския референдум, британския референдум, но не искат да участват в европейските избори, трябва да бъде за нас сигнал за тревога. Така че трябва да преценим кои са грешките, как да се подготвим към следващите европейски избори. Нещо, на което настояваме от много време и това се предлага също в реформата на европейското избирателно право от Лайнен и Хюбнер е нещо, което от наша страна ще увеличи значително броя на гласоподавателите, но и вие като хора, взимащи решения, ще трябва, ще сте длъжни във вашите политически програми да се обърнете към младите хора и това ще позволи да бъдат ангажирани още на много ранен етап европейските граждани и да бъдат те дългосрочно ангажирани. Виждаме такива примери в Австрия, Малта, Естония. В тези държави не само одобриха тези идеи, но вече имат и успешни пилотни проекти. Ние искаме този парламент, който вече одобрил много доклади, но ние искаме да ви кажем, че няма какво да се губи, ако се понижи избирателната граница до 16 годишна възраст, защото по този начин вие ще ангажирате младите хора с европейския диалог от много ранна възраст и това е много положително. На 16 годишна възраст хората вече имат по силата на закона много задължения. И трябва да има баланс между тези задължения и правата на един гражданин. Вторият аспект, по който ще говоря, е образованието. И разбира се, много важна тема е, че много често се хвърля кал от медиите и от други политици по Европейския съюз. Това не е нещо ново, защото ние виждаме много активни депутати в Европейския парламент, които са много проевропейски, след това изведнъж ще стават министри в националните правителства, изведнъж стават заклети противници на Европейския съюз. Необходимо обаче да се разработва точно с тази цел медийна грамотност и критично осмислене, за да могат младите хора да изграждат собствено мнение, да виждат какво стои зад пропагандните думи. Също така тук е много важна ролята на организациите, които предоставят неформално образование, например младежките организации, за да могат те да бъдат наистина лаборатории за изграждане на млади активни граждани. Поколението на информираните граждани ще може да участва критично да осмисля какво случва и ще може да изисква отговорност от избраните представители. Има някои младежки организации, които прекрасно работят и ангажират младите хора от най-рана възраст. И наистина много е важно да не се казва на гражданите как работят тристранните преговори. Важно е от най-ранна възраст европейските граждани да могат да изживяват Европа, Европейския съюз, да се чувстват приобщени и съпричастни за това. За изграждането на доверието много е важно да мислим как да предоставим на тези млади хора възможност да изживеят Европа, да се чувстват съпричастни. И е, искам да кажа също така за образованието, че държави членки са много ревностни и опазват образованието само за себе си. Но има много неща, които са свързани с гражданското образованието чрез различни организации. Вие можете да го направите това без държави членки да възразяват. Вие можете да го правите, човекът до мен може да го направи може да се изпраща това послание и не е задължително то да бъде изпращано чрез системата за формално образование. Младежките организации работят и необходимо е те да бъдат снабдени и е необходимо да им предоставите необходимите ресурси. Вече приключвам. И последното, демократичната реформа. Аз мисля, че нашето изследване показва, че младите хора и традиционните институции наистина се съчетават много добре, не се разбират много добре. Но виждаме също така протести на младите хора, които бойкотират определени продукти. Виждаме, че те протестират на улиците, изискват реформи. Виждаме, че те фактически са монополизирали цифровото пространство. Така че не можем да допускаме грешки, да казваме, че това поколение не е политически ангажирано. Не, е такмо обратното. И парламента трябва да бъде водещ в гарантирането на демокрацията с участие на гражданите. Вие трябва да сте смели, вие трябва да провеждате стратегически реформи и дори колко да е плашещо, трябва да и изисквате от държавите членки да спрат дейността, която не е подходяща. Нямате какво да губите и трябва точно за това да извършвате смели реформи. вие в момента отнемат от времето на колегите си. също така трябва да се отчита и фактора време. Да, приключвам. За първ път следващата година ще състои Европейската младежка изява. 10 000 млади хора ще съберат в Страсбург и там на европейско ниво ще покажем, че могат да срещнат младите хора и всички европейски депутати и се надявам да можем да разчитаме на вашата подкрепа да покажем на Европа, че можем да водим този диалог. Много ви благодаря с радост ще продължа обсъждането с вас. Благодаря ви. И така, сега ще говорим за конфликти на интереси, прозрачност, лобиране, вратящи се врати, законодателен отпечатък. Мисля, че корупцията е корозивна, тя подкопава общественото доверие. Имате думата, господин Фройнт. Благодаря, благодаря за това, че ни поканихте. Ще говоря за това как истинската битка срещу корупцията може да допринесе за възстановяването на доверието у гражданите към европейския проект. Обещанието на Европейския съюз е обещание за мир, демокрация и просперитет. Просто е отговора как да върнем доверието на гражданите. Трябва да се изпълнят тези три обещания. Вече беше казано, че когато гражданите чувстват, че едно от тези обещания не се изпълнява или не се изпълнява в същата степен, след економическата криза хората загубиха надежда за економическото си бъдеще, тогава се намалява и доверието в институциите. Корупцията често пречи, когато Европейския съюз трябва да изпълни своето обещание за просперитет. За това в своята битка срещу корупцията в Европейския съюз ние работим в рамките е, на две области. Първо, институциите в Брюксел, Люксембург и Страсбург трябва да са максимално чисти, максимално некорумпирани. Освен това, законодателството, което генерират тези институции, трябва да се подчинява на принципите за борба срещу корупцията, за борба срещу прането на пари и въобще трябва да има пълна прозрачност. Има известен напредък. В Европейския парламент, например, се въведе етичен кодекс, подобри се прозрачността по отношение на лобистите, вече има по-ясни правила за това колко време един служител няма право да работи в частна фирма, след като е работил за институциите. Дават се нови стандарти. Въпреки всичко това обаче положението сега е такова, че се поставя под въпрос самото съществуване на Съюза. И това не само в контекста на Брексит. Насякъде се възстановява национализма. Много чухме по този въпрос днес. Доверието пада. Този факт е на лице от началото на кризата с еврото. В същото време е, има все повече и повече усещане у гражданите, че елитите са корумпирани, че политическите институции следват конкретни интереси и не действат в интерес на цялото общество. В тази връзка не е очудващо, че комисията си създаде един дневен ред за институционална реформа, за реформа на управлението. Ние смятаме, че трябва да се подкрепят инициативите за добро управление и за изкореняване на корупцията, но предизвикателствата са изключително големи. Нека да дадем данни за това колко ни струва корупцията. Според някои данни тя ни струва между 120 милиарда и 1 трилион евро годишно. Това е изключително голям дял от европейската економика. Има реформи в държави членки, които доведоха до голям напредък. Например, в държавите, които се присъединиха след 2000-та година, имаше голям напредък в процеса на присъединяване. След като се присъединиха те обаче, реформите стагнираха и даже имаше изоставане. В седем държави членки България, Харватия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния и Словакия резултата е 51 или по-малко в рамките на нашия индекс за схващане за корупцията. Това са 7 държави членки. По-конкретно ще спомена Унгария. Там се отива към нещо като капсулиране от страна на правителството. Счита се, че правителството е, използва своята власт за частна изгода, ограбва Централната банка, е, прехвърля европейски средства в джобовете на приятели и постоянно преследва и напада всички, които изказват критики срещу това поведение. Опозицията, медиите, гражданското общество и даже представители на научните среди. В тази връзка трябва да кажем, че Европейския съюз трябва да действа много активно, когато едно правителство в държава членка не желая или не може да се бори с корупцията. Знаем, че Европейския съюз естествено е с е, вързани ръце до известна степен. Защото е, когато Европейския съюз е, твори своите политики, той няма право да се намесва в законодателството насочено срещу подкупите, например, или срещу корупцията в държавите членки. Ето защо Европейския съюз трябва да премисли какъв да бъде подхода му в борбата срещу корупцията. Ние в нашата организация смятаме, че основната полза на Европейския съюз е да даде на гражданското общество необходимата подкрепа, необходимия инструментариум, за да може пък то да води битката в държавите членки. И ако трябва да се върна отново към приетото законодателство и прозрачността. Например, има законодателство свързано с дейността на компаниите в добивните индустрии или пък в банковата индустрия. Сега вече имаме информация по държави за економическата дейност на банките. Тази информация може да се използва от гражданското общество, когато то се бори срещу корупцията. Нека сега да говоря по три области, където европейските политици и в частност Европейския парламент могат да допринесат, за да се променят нещата. На първо място Европейския съюз трябва да стане лидер, що се отнася до борбата с корупцията. От дълго време на сам Европейския съюз, независимо дали говорим за държавите членки, за бъдещите кандидатки за членство, поставя ударението за, е, върху законодателната реформа, да, но е, няма достатъчно прилагане на законодателството. И това се отчита и в доклада е, за борба с корупцията от 2014 година. За съжаление, този доклад е, сега се е, изтиква на заден план и ние смятаме, че това е разочароващо. Освен това, препоръките за реформи в държавите членки също е, като че ли се позабравят. Когато се говори за борба с корупцията в политиката по е, съседство, не трябва да забравяме, че ние имаме своите задължения. Имаме своите задължения спрямо трети страни, когато говорим за устойчиво развитие и така нататък. Без доклад, без да се направи анализ, без стратегия за борба с корупцията, няма как да постигнем сериозен напредък. Вече споменах е, една инициатива на ООН, към която се е присъединил е, Европейския съюз. Е, няма кой знае какъв напредък като цяло в тази област. Миналото се говореше за това Европейския съюз да се присъедини към инициативата Греко, но и там няма кой знае какъв прогрес. Втората област, е, където мисля, че Европейския съюз може да окаже въздействие, това е, е ограничаването на финансовите престъпления и незаконните финансови потоци. Знам, че Европейския съюз е основна цел за пари, придобити чрез е, корупция. Видяхме арабската пролет, видяхме в случая с това, което стана в Украина, че парите се крият и след това те се инвестират в недвижими имоти в Лондон, Париж или на други места в Съюза. Тук имаме своята роля. Споменах борбата с прането на пари. След излизането на яве на досиетата от Панама, комисията, ако не се лъжа, предложи промяна в директивата, която все още се прилага на европейско ниво. Има, ако не се лъжа, и положителни стъпки във връзка с отчитането по държави. Имаше добри инициативи и в ресорната комисия в Европейския парламент. Е, въпреки това обаче все още дружествата имат е, достатъчно възможност да не оповестяват къде е, всъщност те генерират основната част от своите печалби. Третата област Искам да ви напомня, че имате 30 секунди. Третата област, по която трябва да говоря, това са самите институции. Прозрачността и отчетността. Аз като германски гражданин, например, не знам какво прави моето правителство от мое име на различно ниво в съвета. И имам а, право на окончателно крайно гласуване, когато вече са изковани всички компромиси. Това не е достатъчно. Що се отнася до Европейския парламент, три области бързо ще спомена. Етиката, политиката на въртящите се врати. Е, от дълго време говорим за тези проблеми. Положението е малко странно. Например, сътрудниците на депутатите трябва две години след като приключат своя мандат да подлежат на определен контрол. Това обаче не въжи за самите депутати. Трябва да има и по-голяма прозрачност и отчетност по отношение на бюджетните редове, с които се разпорежда Европейския парламент. Преди няколко седмици имаше скандал по отношение на дневните за евродепутатите чухме, че един министр току-що е подал оставка във Франция поради злоупотреби с средствата, които се отпускат на административния персонал. На следващо място лобистите, регистъра на лобистите, парламента прие ангажименти в тази връзка. Има голямо желание за прозрачност по отношение на другите институции, но що се отнася до самия парламент, би трябвало да се действа още по-амбициозно, защото точно във връзка с общуването с лобистите има много какво да се желае по отношение на парламент. И в заключение надявам се, че не е твърде късно за Европейския съюз да стане шампион в борбата срещу корупцията. Както вече ви казах, Ключовото тук е да се осигури необходимата подкрепа и финансиране естествено за гражданското общество. Ние сме в специално положение, в особено положение във всички държави членки, като че ли има развитие, кризите, на които ставахме свидетели през последните години, миграционната криза, банковата криза малко поослабнаха и сега е дошъл момента да направим големите реформи, които са необходими за да се справим с корупцията. Защото вече беше казано и не веднъж. Ако сега не използваме този е, шанс, ако не използваме добрите резултати от изборите през последните няколко месеца, и не проведем дълбоки и значими реформи, то след няколко години можем наистина да се изправим пред риска да загубим това голямо постижение, което се нарича Европейски съюз. Благодаря за това, че ме изслушахте. Давам думата на госпожа Лирони, която търпеливо изчака реда си и слуша всички изказвания. Мисията на Европейската служба за граждански действия е да даде възможност на гражданите да упражнят правата си и да участват в открит процес за вземане на решаване чрез висококачествени съвети и консултантски услуги, както и изследвания. С удоволствие ще слушам какъв е вашия принос към цифровата демокрация което е важен инструмент за участие, за гласуване, много повече от самото гласуване. И така, какво е цифровата демокрация? Благодаря. Надявам се, че моето изказване е, ще отговори на въпросите ви. Това е и възможност да представи Европейската служба за граждански действия или ЕКАС. Нашата мисия е да защитаваме европейските граждани. От няколко години работим е, по цифровата демокрация, защото установихме, че има голям интерес към използването на технологии, и също така технологиите имат огромен потенциал за подобрение на нашите демократични общества. На първо място Позволете да спомена, че миналата година Европейския парламент публикува документ относно потенциала и предизвикателствата пред електронното участие в Европейския е, съюз и докладчика много правилно откори правилно, правилните елементи в този документ. Работихме заедно с него, за да можем много по-ясно да проумеем понятието електронна демокрация, какво означава тя за европейските институции и за Европа като цяло. И накрая, е, на следващо място, какво е, е цифровата демокрация? Като цяло, това е използването на информационни и комуникационни технологии в подкрепа на процеса на демократично вземане на решение, за да се даде тласък на демократичните институции и демократичните процеси. Така изглеждат нещата. Просто използването на технологии и възможностите, които дават технологии за засилване на демократичните процеси. Това понятие се отнася до действията онлайн на две страни правителствата, администрация, представители, политически партии и гражданите. Е, електронната демокрация има три аспекта. Първо, връзката между правителството и гражданите. Първият аспект е с фокус върху правителството, така нареченото електронно правителство, т.е. как се използват ИКТ, за да се подобри държавната администрация и държавните услуги. Втория аспект е за връзката между правителство и граждани и тук се е, говори за електронна прозрачност. Правителството да работи в условия на прозрачност и гражданите да са по-информирани за неговата работа. И на трето място и фокуса на работата на ЕКАС е електронното участие. Как използваме ИКТ, за да позволим на гражданите да участват в процесите по вземане на решаване в Европейския съюз? Идеалният сценарий е да се достигне до момента, в който гражданите и правителството работят заедно при изготвянето на законодателни предложения. Нещо, което винаги е, споменавам в изказванията си, че много често понятието за цифрова демокрация се умешва с понятието за представителна демокрация. Не бива да се бъркат двете. Цифровата демокрация не цели да замести традиционните форми на представителна демокрация, тя по-скоро я допълва, като дава елемент на овластяване на гражданите. Всъщност, тя означава пряко участие в представителната демокрация, която е системата, която е вече установена. Тъй като пряката демокрация сама по себе си не съществува по определени причини. Много се радвам, че тук са и Никола и други колеги, които е, поставиха акцент на това какво означава демокрацията днес за младите хора и как използвате технологията. Статистиката ясно сочи, че младите хора днес се различават от предишните поколения, в частност поради разли... развитието на технологиите. Аз мога да споделя, че младите хора гледат цинично на традиционните начини за правене на политика. Те не предприемат действия по традиционния начин, но, те, но това не означава, че не са действени и не участват по някакъв начин в демократичния процес. В днешно време потенциала на технологията е да дава възможност за пряк контакт на гражданите с вземащите решения. Нещо, което за поколението на нашите родители беше невъзможно, защото тези технологии не са съществували. Тогава хората са участвали в политически партии или в синдикати, за да имат някакво влияние. Но днес младите хора упражняват такова влияние онлайн. На тази снимка виждате е, отражение на настоящия момент. Нещо, което да имаме предвид за в бъдеще. Днес трябва да знаем какви са потребностите на младите хора, но и да предугадим техните бъдещи потребности, за да знаем как това ще окаже действие, въздействие върху нашето общество. И така, как се използва днес технологията за участие в процеса на вземане на решение? И предвидила съм три примера, много набързо ще ги представя, за да знаете какво означава електронно участие и колективно обединяване на средства и възможности. В първия пример е от Исландия, която сериозно пострада от економическата и финансова криза в Европа. Следователно, е, в Исландия се предложи конституционна реформа, направена на няколко стъпки. Да се даде възможност гражданите да създадат национален форум, където да се обединят идеи за е, ценностите, които да залегнат в новата исландска конституция. Както виждате на слайда, произволно бяха избрани 1000 граждани, които да участват в националния форум. 25 от тях, една по-малка група, реших кои стойности да залегнат в проекто Конституцията, която да се одобри от парламента. Използваше се много широко социални медии и като цяло онлайн инструментите винаги допълват инструментите, които не са онлайн. И това е важно, за да се достигне до максимален брой хора. Имаше референдум по предложението за Конституция и е, избирателната активност беше 49%, повечето от които подкрепиха проекто Конституцията. Как се разви проекта от там нататък? процеса блокира в парламента. Този процес започна през 2011 година, а днес през 2017 още не е приключил. И тук ще споделя, че говорих с ам, исландски член на парламента и го попитах защо проектът е замразен. И той ми отговори, имаше избори, имаше промяна в състава на парламента, и новия парламент не искаше да одобри проекта. След което аз го попитах, добре, гражданите не бяха ли е, фрустрирани, че след толкова дълъг процес е, проектът е замразен? Депутата ми каза, ние от партията на пиратите бяхме е, избрани и получихме мандати в парламента. Тази партия беше поставила един въпрос в дневния ред и той е да се изпълни реформата на Конституцията преди 2020 година. Това просто иллюстрира ефекта, когато не се отговори на очакванията на гражданите. Втория пример е от Финландия, която има собствен закон за новата гражданска инициатива, който работи много добре. Според този закон гражданите могат да правят законодателни предложения, които, ако получат 50 000 подписа, трябва задължително да се разгледат в парламента в срок от 6 месеца. Но един закон, който бе представен така, беше е, относно движението по пътищата. Както виждате на слайда, има четири етапи в това. Първо, гражданите се питат да идентифицират проблемите, които срещат в движението по пътищата. На второ място ги питат как биха разрешили идентифицираните проблеми. На трето място се прави оценка. И четвъртия етап би трябвало да е изготвянето на проекто закона. Но този етап така и не е приключен, тъй като е, процеса блокира в парламента. Третия пример е Европейската гражданска инициатива. Няма да обяснявам надълго и на широко, но от 60 и 60-те предложения. Е, само три са събрали необходимите е, подписи и е, са довели до закон... и нито, ни, нито една инициатива не е довела до законодателно предложение. Същото въжи и за цифровата демокрация. Ако обещаете нещо на гражданите и след това нищо не стане, имате ефект на бумеранга, който е противоположен. Разбира се, всички ние познаваме инструментите за участие, Европейската гражданска инициатива, обществени допитвания на Европейския съюз, които обикновено са към конкретни заинтересовани страни с технически въпроси, петиции към Европейския парламент. Това е чудесен инструмент, но само по съществуващи законодателни актове. Има и допълнителни начини, но проблемът е устойчивостта, как да се използват уроците от един проект, за да може е, той да бъде устойчив в следващите години. Има платформа на Генералната дирекция Connect, Futurium и също така съм анализирала определени ни действия на евродепутати, които използват собствени платформи да за достигнат до гражданите, но те за жалост са много малко. И така ЕКАС работи много по анализиране на различни примери за използване на колективни средства, за да видим дали този метод може да се използва от Европейския е, съюз, за да може гражданите да имат по-голямо влияние върху процеса на вземане на решение. Направихме анализа съгласно различни цели. Дали е, участват гражданите повече в вземането на решение, дали се гарантира пъл, пълно представителство, е, дали това увеличава политическата легитимност и доверието в институциите и така нататък много други цели. Данните е, не бяха лесни е, за анализирани, а и трудно беше да се определи какво е успешно като стратегия и какво не, но така или иначе този метод съществува и е възможност да се подобри демокрацията и съставянето на политики. Ако ви интересува, има един пилотен проект за този метод на европейско ниво, в който има представени различни идеи, които да бъдат поместени в процеса на изготвяне на политики. Тук на този слайд съм поставила някои въпроси на вниманието на всички вас за неща, които съм научила. Дали този метод е начин за засилване на общественото доверие? Моят отговор до тук е, че не знам. Колкото повече е, го анализирам, толкова повече предизвикателства има пред е, правилното изпълнение на електронната демокрация. Знам, че европейските граждани искат да имат по-голямо влияние в процеса на вземане на решение на европейско ниво, но въпросът ми е, те ще участват ли повече, ако имат други начини за оказване упражняване на такова влияние. И въпросът е дали инструментите, с които разполагаме, са достатъчни или искаме да създадем инструменти за колективно обединяване на идеи, в които да участват по-голям брой граждани. Председателката прекъсва ораторката. Имате 30 секунди. Това е последния ми слайд, така или иначе. Следващия въпрос се отнася до ограниченията на, електронните, на инструментите за електронно участие, а именно дали този метод ще е добър за да участват гражданите в процес на вземане на решения в Европейския съюз. Колективното обединяване на идеи генерира иновативни идеи, но дали ще е възможно да се приложи във всички области на политики, те са най-различни, кои са конкретните въпроси, които трябва да се зададат и също трябва много внимателно да бъдат формулирани. Тъй като първоначално, на едно първоначално ниво този метод работи добре, но когато работата напредне, въпросите стават твърде специфични и технически, за да се отговори на тях от гражданите. И а, също така, ако поискате от някого мнение по програмата Еразъм, получавате добър отговор, но ако поискате мнение за миграционната политика, отговорът ще е по-емоционален и това може да доведе до по-противоречиви идеи. Ето, това са някои от въпросите ми, но в заключение мога да кажа, че трябва да експериментираме повече с метода за колективно обединяване на идеи, да използваме електронните платформи и да не се плашим от неуспех, защото съм била свидетел на много случаи, при които участието е било много малко. Хората са решили, че щом нещо не е проработило, няма смисъл от него. Но това е опит, който ни помага за в бъдеще и мисля, че точно това ще е бъдещето за нашата демокрация. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега мисля, че имаме 15 минути за обсъждане. Първо искам да попитам дали някой от колегите би искал да вземе думата. Да, заповядайте. Много ви благодаря. Благодаря за организирането на това изслушване. То беше много интересно. Вие се спряхте на много интересни и важни неща въпреки че не съм съгласен с всичко, мисля, че вие не се обърнахте към най-важния аспект. Вие смятате, че Европейският съюз трябва да решава проблеми. Той не може, Дори и да се стараем много. Проблемът е, и надявам се, че ще ме разберете правилно, аз не съм евроскептик. Изобщо не съм. Но Европейският съюз не съществува. Това е клуб на държави. Това е клуб на държави. И ако не променим това, практически нищо не можем да променим, защото корупцията, за която вие говорихте, да, разбира се, има корупция най-вероятно и тук, но вие споменахте няколко държави, съвсем конкретно ги споменахте. Чуди се защо не споменахте Испания, която може би е най корумпирана държава в Европа. И след това ви казвате как могат младите хора могат е, да работят. Не, не е толкова важно младите хора да могат да работят тук в Европейския съюз. Не, важно е те да участват активно в политиката на местно, общинско ниво, на национално ниво и дори работата в интернет. Работата в интернет, онлайн. Ами да, това е нещо, което вдъхва надежди. Да, имаме хора, които са проспели сами изцяло. А, благодарение на собствените си усилия те могат да говорят за какво ли не онлайн и те са много доволни. И след известно време Вие виждате защо те са преуспели. Има нужда от структурирано образование, което учи на критично мислене. Къде е това? Дали ни виждаме? Ние трябва да намерим това образование, което учи хората да мислят критично, да анализират критично. Аз не искам да кажа, че тук всички хора не са критични, не могат да мислят критично. Не, аз говоря за младите хора, какво се случва с тях. Моля да ме извините, но трябва да направим няколко неща. Първо, първо трябва да намерим решения вътре в самите държави членки. Това трябва да се промени. Тъй като Европа се основа върху това. Не ми харесва. Аз съм за по-всеобхватна Европа, по-федерална Европа. Аз съм за това. Но това не е факта. Тук в тази комисия много често идва Европейската комисия казва Вашите петиционери се оплакват, но това не е наша работа. Това зависи от държавата членка. Еми добре. И какво случва? Нищо. Защото дори Европейската комисия не може да каже на държавата членка да се държи по-добре. Вие сте прави, когато казвате, че Европейската гражданска инициатива – доведе до много плачевни резултати. Аз наистина самия бях абсолютно отчаян, защото единственото важно нещо в тази инициатива беше последващите мерки и действия след цял тази ден. С какво се случва? Хората извършват цял тази работа постъпва текста на инициатива тук и Европейската комисия казва, а, много хубаво и слага в някой чекмедже това, което получава самата комисия. Не, ние трябва да променим структурата, устройството на Европейския съюз. Да, съгласен съм с вас. Има неща, които са важни. Но устройството на Европейския съюз трябва да се промени. Това не трябва да бъде едно, е, не трябва да бъде един клуб на държави, но обединени държави, които се отказват от някои от своите правомощия и продължават напред като съюз. И тогава като съюз ще приемаме някои бежанци, някои мигранти. Но когато става дума за отделни държави, вие трябва да приемете 2000, вие трябва да получите 1000, трябва да приемете 1000. Ами мерси за тази информация, нищо няма да направя обаче. Ние няма да променим това, ако не променим сегашното устройство на Европа. Трябва да се борите срещу това. Да, разбира се, много е хубаво младите хора да се борят за различни неща, хубави неща, че те излизат на улиците. И второто нещо, позволете ми само накратко. Във вашите изказвания чух нещо много странно, а именно – Организациите на гражданското общество са много важни и те трябва да съгласуват своите дейности с правителството. Все едно правителствата не са избрани от хората. Какво ни правим? Ние имаме хора, които са избрани и изведнъж ние се организираме по друг начин да се борим срещу тях. Това разкрива един много важен проблем. Как да организираме нашата демокрация? Ако представителната демокрация продължава да бъде за нас, трябва да решим това. Може би тя не е. Трябва да решим този въпрос. Дали тя е важна за нас или не. И това е важно, защото младите хора също така са представени, когато има и избрани хора. Аз се надявам, че младите хора участват в процеса на избиране а, на изборни е, длъжностни лица. Т.е. трябва да помислим как да организираме всичко това и как да променим Европейския съюз. Това е най-важното. И държавите членки, моля да ме извините за откровеността и ви благодаря за вниманието. Благодаря ви, уважаеми колега Тегъл Кабръс. Всъщност, вие заехте повечето от времето, което имахме на разположение, но ние знаем, че е много важно да отчитаме различните мнения. Вие дали бихте искали да се изкажете, госпожа Еви, заповядайте. Много благодаря. Благодаря за този ваш принос към нашия дебат. Този принос е много важен за мен. Съгласна съм с това, че този, който предизвиква болест, не може да я лекува. Затова да се търси в Европейския съюз решението от онези, които в момента създават проблемите и съпроводник на проблеми, и за това ситуацията е сложна. Необходимо да има реален контрол върху европейските институции, контрол, който се извършва близо. Тази тема много ни вълнува прозрачността, прозрачността за всички европейски институции, нещо, което те пренебрегват поне за момента. И е необходимо наистина да има прозрачност и тази прозрачност да се вижда от гражданите в Европа. Искам да посоча отново, че който създава заболяване, създава проблем, не може да го реши. Миналата седмица в пленарна зала имаше идеята да се удвоят средствата за плана Юнкер. Говореше се за увеличаване на средствата за проектите, които практически винаги са насочени към инфраструктура, които зависят от кредитори, които не са прозрачни, които често се отхвърлят от гражданите, които не отговарят на критериите за устойчивост. И ако продължаваме така, никога няма да можем да вдъхнем на гражданите доверие към институциите на Европейския съюз. Говорим за... И чуваме, че ни се казва, ама това са процеси, които вече са започнали, трябва да продължаваме с тях. Обаче няма прозрачност. И накрая ще кажа, че съм абсолютно убедена в това, че демокрацията в бъдеща Европа трябва да минава през мрежата, през използването на технологиите, през онлайн платформи и, и за това съм част от това движение на потребителите на интернет, на хората, които са свързани чрез социални мрежи, хора, които искат чрез тези платформи да имат и международни контакти – аз мисля, че нашите граждани могат да решат кои трябва да бъдат проектите, които наистина ще са реално полезни за региона или страната, в която те живеят. Мисля, че трябва обаче да имаме една истинска културна революция, която от ключово значение. Необходимо е тази революция доведе до това основно да бъде благосъстояние, добруването на гражданите. Ще бъдем много далеч да намерим бъдеще за Европа, която наистина процъфтява, ако продължим с това, което правим сега и сега. Вие имате думата. Да, наистина Чухме много интересни изказвания. Имам няколко неща, които иска да споделя с вас. Господин Пелайо, в моя регион имаме много активни програми за побратимяване на градове, които се финансират от Генерална дирекция образование и култура. Имаме много интензивни контакти с побратимените с нас градове в Европейския съюз. Но нищо от това не се отрази върху референдума. 60% в нашия регион гласуваха за излизане от Европейския съюз. Въпреки, че практически във всички градове и села ние имаме контакти с побратимени селища в Европа. Тоест, Очевидно това означава, че не популяризираме Европа достатъчно, защото наистина, ако имаме достатъчно хора в всеки град, които са ентусиазирани, когато става дума за европейската идея, но те са също толкова зле информирани за Европейския съюз, както и всички останали. И трябва да сме много внимателни, когато а, говорим за мрежите, за целите, да речем така, на пропагандата. Но има хора, които са много активни в своите общности, които правят много, които създават мрежи на местно ниво и те могат да увеличават знанието в своите общности. И смятам, че това не се използва достатъчно днес. Към господин Алварадо. Извинете, много зле произнасям имената. Да, абсолютно съм съгласна с първото, което вие казахте, когато вие говорихте за надеждата, дали хората имат надежда и доверието, което е свързано с надеждата. Пресрочните избори в Обединеното кралство целяха да дадат на Тереза Мей много силен мандат за един твърд, брутален Брекзит, но това станаха избори, които показаха какви са надеждите хората, какви са техните очаквания за бъдещето и участието на младите хора в изборите, което сега се анализира, наистина впечатляващо, защото изведнъж младите хора разбраха, че те имат нещо положително, за което да гласуват и това е тяхната надежда и тяхното бъдеще. Трябва да включим това като основна тема в нашите съобщения, нашето говорене с Европейския съюз. Много често работихме на парче и то зле. Много често се говори за експлоатацията на младите хора като доброволци или стъжанти. Ние трябва наистина да говорим за много проблеми, ако искаме да имаме бъдеще в Европа, защото несигурността в работата създава несигурност, намалява доверието, намалява желанието за положително участие. Би било добре да знаем как новите модели за участие позволява да се хвърли мозък към хората, които са разочаровани от системата, защото техните интереси се пренебрегват. Това, което показаха изборите в Обединеното оказва, че младите хора няма нужда да чакат покана. Вие започнахте с това, колко е хубаво, че сте ме поканили. Няма нужда да чакате покана. Когато младите хора се самоорганизират, те наистина стават много важна сила и политиците трябва да се вслушват в тяхното мнение. Колегата много емоционално се изказа. И мисля, че това, което разбраха хората в Обединеното казва, че е много хубаво да се говори, примерно във Фейсбук, да слагате лайкове, но лайковете във Фейсбук нямат същите последици, като бюлетина пусната в избирателната урна. И това е важно. Разбира се, успоредно могат да съществуват двете неща, но гласуването е начина за младите хора да подобрят своето бъдеще. И последно, аз наистина се чувствам недоволна. Всеки път, когато говорим Извинете, гласувам по бюджет. Непрекъснато говорим за повече прозрачност, за надбавките, които получават депутатите в Европейския парламент. Аз смятам, че е позорно, че ние много говорим за борбата с корупцията, за необходимостта от прозрачност, но като видите кой как гласува, ние не правим това, което говорим. И за това хората нямат доверие на институциите или на депутатите в Европейския парламент. Мисля си, че ако това не се промени, ще имаме проблем в парламента, защото трябва първо да сложим вред собствената си къща и трябва да гарантираме прозрачност в Европейския парламент. Моята партия в Обединеното кралство от много години правя одити на надбавките, които получават депутатите. Това е нещо, което се прави доброволно. Но това не трябва да бъде доброволно. Това са парите на дънокоплатеца и политиците трябва да са подотчетни за парите, които разходват. Това е посланието, което отправям към колегите в Европейския парламент. Ние сме лицемери, когато говорим за прозрачността, но самите ние, ние не реализираме, не изпълняваме на практика принципите на прозрачността. Така че, моля, продължавайте вашата борба и аз винаги ще ви подкрепям. Благодаря. Благодаря. Със съжаление трябва да кажа, че имаме само 5 минути, защото трябва да отчитаме работното време на преводачите, но така или иначе ще ви дам по една минута на всеки, ако искате да отговорите на изказванията моите колеги, защото накрая искам да дам думата и на председателя. И също така да предложа моите скромни заключения. Така че по една минута за всеки, господин Пелайо. Благодаря ви. Съвсем накратко. Ние доброволно поставяме една стена между проектите, които подкрепяме и пропагандата. Ние не искаме проектите ни да се превръщат в пропагандна машина. Ние подкрепяме инициативите, но не искаме това да бъде официално средство за комуникация. Но наистина нашата дейност трябва да се допълва с предоставяне на правилната информация на подходящите целеви аудитории. В момента Европейската комисия е създала една мрежа на лица за контакт с цяла Европа с целите да бъдат информирани европейските граждани и всички, които се интересуват от Европейския съюз. Тоест това са две свързани помежду си дейности и съм съгласен с вас, че правилната информация в правилна форма трябва да се предоставя. Благодаря. Съвсем нападко. Много ми харесва вашата енергия, съгласни сме с вас, но от както е при договорът Мастрихт. Вие сте нези, които сте длъжни да водите диалог с гражданите, но сме съгласни с много отказаните от вас неща. Мисля си, че вие много правилно казахте за програмите за младеща и наистина разъм, Плюс постигна това, че гражданите развиват своята европейска идентичност и младите хора научават за прекрасната дейност, която извършвате, защото в крайна сметка практически никой, който е преминал през Еразъм Плюс, не би гласувал за Брекзит. Съветът на Европа има някои новаторски инициативи по институционализирането на групите на гражданското общество, Съвет на Европа е постигнал много и не би било зле европейските институции да се получат от Съвет на Европа. Да, аз съм съгласен. Младите хора трябва да се организират сами и те ще го правят, но трябва да се предоставя пространство за младите хора, защото те се организират, когато имат надежда, когато те усещат, че имат права и възможности, но вие трябва да предоставяте пространство на младите хора. Не просто да меканите, но просто да обърнете внимание на тази недостатъчно представена група. И, извинете, но много ни притиска времето и сега е вашата минута. Ще бъде много кратък. Ние ще продължим да настояваме. Ние сме много недоволни от това, че има много гласуване по освобождаване с отговорност и не само за надбавките на депутатите. И изведнъж всичко изчезва във въздуха. Вие казахте, че за вас е странно, че от начало се гласува за хора, които се избират и след това гражданското общество се организира срещу тях но мисля, че демокрацията не означава да гласувате само 4-5 години, веднъж 4-5 години, трябва да се работи и междувременно и точно това трябва да прави гражданското общество. Благодаря. И накрая вие. Благодаря. Аз съм федералист. Ако ме бяхте поканили преди две години, тогава работех за федералистите и щях да ви кажа нещо по-различно от това, което ви казах днес. Мисля, че представителната демокрация трябва да бъде подобрена и укрепена чрез по-голямо участие от страна на гражданите. И мисля, че технологиите ни дават такива възможности. Толкова по този въпрос. Мисля, че бихме могли да използваме технологиите не само за активно участие, но и за разбиране. Би трябвало да осъзнаем какво ни казват хората онлайн, онези хора, които не участват активно в политиката. Имаме проект, по силата на който наблюдаваме какво казват онези, които нямат активно участие. Технологиите ни дават толкова много възможности и наистина те могат да подобрят гражданското участие в политиката. Благодаря. Председателката, благодаря. Искам само да кажа няколко думи. Когато говорим за прозрачност и за лобисти, трябва да не забравяме, че всяка една група от интереси се представлява от лоби. Може да има лобиране, това не е толкова фатално. И Greenpeace представлява лобистка организация, и винарите в Испания също си имат лоби. Лобистите ни дават информация, няма проблем. Трябва да знам какви са интересите на всички заинтересовани страни, но всичко това трябва да става по прозрачен начин. И последващите действия трябва да са прозрачни. По отношение на младите хора. Тяхната роля се промени. Сега говорим за младите лидери в Европа. Говорим за Макрон като млад човек. Той обаче е на 40 години. Новите млади в Европа са тези, които са на около 40 години. Нека да не забравяме това. От една страна искате да позволим на 16 годишните да гласуват, макар че не сме ги ангажирали в политиката, дали няма капани тук? Нека да помислим. Няма достатъчно демократично участие, няма достатъчно участие в институционалния живот, ами нека да предвидим електронно гласуване. Всъщност, едно от основните предизвикателства за увеличаване на демократичното участие е това как да се създадат възможности за електронно гласуване на всички форуми е, по време на всички избори, независимо дали става дума за допитвания с незадължителен характер или изборите такива, каквито ги познаваме. Благодаря и господин Чаки сега в заключение. Много ви благодаря. Оставя ми само да благодаря на всички вас, на всички гости и експерти за споделения опит. Искам да кажа на моя приятел тук само едно изречение. Аз съм на ваша страна. Демокрацията е много, много повече от това да избираш политически елити. Без силно гражданско общество нямаме никакви шансове. Благодаря на Беатрис и на другата колега за това, че ми помагаха. Уважаеми госпожи и господа, имаме 10 минути, за да приключим с работата по дневния ред. Имаме една петиция от 2015 година от госпожа Мария Симона Белини. Тя е придружена от един друг човек. Ще им дам 7 минути, за да представят петицията. Заповядайте. E Добър ден на всички. Благодаря за това, че ни поканихте. Ще е трудно за 7 минути да ви кажа какво се е случило откакто се срещнахме на 17 септември 2015 година. Отчитаме отговора, който ни даде Министерство на здравеопазването. Самата министърка Беатрис Лоренцини ни изпрати отговор и сега ние се основаваме на този отговор. Този отговор се появи година и половина след вашето искане. И това само по себе си е показателно за ответната реакция на италианското правителство. Министъра каза, че що се отнася до хората с увреждания, те са под шапката на Министерството на труда. Това не е основното тук, обаче. Нашата петиция е, засяга основно човешките права и правата на лицата, които полагат грижи за член на семейството, който е с е, увреждане. Премьер Ренци заяви, че в Италия се полагат грижи за тези лица, но това не е вярно. Ако не можем да подкрепим лицата, които полагат грижи за член на семейството, то докъде ще стигнем? Единствената альтернатива е хората с увреждания, самите хора с увреждания да бъдат пратени в институции – Имаме много вестници и медии, които документират сериозни случаи на насилие срещу хора с когнитивни увреждания. Това са хора, които са изключително беззащитни. Много често те са в институции и това е, отново казвам, единствената альтернатива спрямо грижите, които биха се казвали от членове на семейството. Нашите членове на семейства, които са засегнати, говоря сега от лично име, никога няма да отидат в такива институции. Там не може да им се окаже такава грижа, каквато ние им оказваме. Гражданското общество играе много важна роля, много по-важна роля, що се отнася до решаването на нашите проблеми отколкото правителството. С а, своята петиция ние не искаме да се дават а, финансови средства. Ние говорим просто за, за достъп до човешки, до основни човешки права. Има фонд за подпомагане на хората с увреждания, за които говоря, не може средствата да се отнемат от този фонд. Този фонд е насочен към самите хора с увреждания. Не може да се отнемат средства от тези хора с увреждания, за да се дават те на лицата, които полагат грижи за тях. Това не е честно. Ние, които се грижим за такива хора, никога няма да позволим да се отнемат средства от хората с увреждания, за да бъдат те давани на нас. Защо да се взема от оскъдните средства на едни, за да се дава на други? През ноември 2015 година беше представен проект на закон за защита на лица като нас. Дебата започна 14 месеца по-късно. През юни 2007 година по-настоящем още няма споразумение в италианския закон, даже за определението на лица, които оказват грижи. Значи можем да очакваме решение най-рано през първите месеци на 2008 година, особено като се има предвид какъв е политическия климат в Италия. В Италия, знаете, след избори отнема много-много месеци да се договори правителство. И какво можем да очакваме за едно законодателство, което е насочено към една малцинствена група от населението, която е в много неизгодно положение. Още веднъж ни игнорираха. Това се случва вече 20 години. Мандат след мандат. Италианските политици ни игнорират и съм убедена, че ще станем свидетели на още един политически мандат, в който няма да се направи нищо за нашите права. Само един пример. През 2011 година имаше социална реформа в Италия и се предвиди хората да работят по-дълго. Макар, че една Нобелова лауреатка демонстрира, че хората, които се грижат за болни членове на своите семейства, живеят 17 години по-малко от средност статистическия европеец, просто защото са изтощени. Трябва да осъзнаете, че става дума за работа, която се върши 24 часа в денонощието. Кой друг работи 24 часа в денонощието? Мислите ли, че хората, които оказват такива грижи за членове на семейството, могат да доживеят много по-дълго от 60 годишна възраст, например, така че да получат пенсия? Италианското правителство обаче не проявява интерес към тези проблеми. Има още една идея, един експеримент да се дава възможност за равно пенсиониране. В този експеримент обаче участват ограничен брой хора – и освен това ресурсите не са особено много. И когато те се изчерпат, няма да има допълнителни ресурси. Става дума за хора, които са на над 63 години и са помагали на свои болни членове на семейството само в рамките на 6 месеца. Има обаче по-млади хора, които са помагали в продължение на дълги години и те не участват в този проект. Значи това е една лотария. И накрая, когато бяхме тук през септември 2015 година, много от вас попитаха колко са хората в Италия, които са като нас. Преди година и половина не можахме да ви отговорим, защото никой не знае точно колко са тези хора. Много са тези хора в Италия, но те просто са неизвестни. Хората, които полагат грижи за член на семейството един закон в Италия от 1992 година, закон номер 104, регулира положението, правното положение на тези лица. Става дума за хора, които полагат грижи за, за, за много различни видове лица. Имам предвид по силата на този закон от 1992 година се регулира положението на хора, които полагат грижи даже за хора, които са болни от херния. В заключение искам да кажа, че ви моля да не ни забравяте. Моля ви да не ни игнорирате. И защото Италия ни забрави, Италия ни обърна гръб, Италия се превръща в страна от третия свят. Нените граждани са изключително уязвими, но никой не им обръща внимание. Благодаря. Благодаря. От името на Европейската комисия имате 4 минути. Заповядайте. Благодаря. Европейската комисия предизвикава, преди, пред, признава трудностите и предизвикателствата пред лицата полагащи грижи в Италия, но предвид факта, че не сме получили нова информация, потвърждаваме позицията си, че не можем да предприемем действия в конкретния случай. Държавите членки са тези, които трябва да предвидят подробни правила за, за социалната закрила на лицата, полагащи грижи. Ще припомня неодавнашния стълб за социални права, според който трябва да има достъп до висококачествена дългосрочна грижа. Предизвикателствата за тази грижа също се разглеждат в инициативата за съвместяване на професионален и личен живот. Говоря за лица, полагащи грижа, които са родители, но не само. Трябва да се насърчават е, гъвкаво работно време и отпуск за полагане на грижи. В инициативата се акцентира върху събирането на данни за наличността и качеството на услугите за грижа. Освен това, Съгласно информацията, с която комисията разполага, в момента в Италианския парламент се работи за признаване и подкрепа на законодателство за лицата полагащи грижи. Това е възоснова на опита с един италиански регион, с една област в Италия. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Козловска. Виждам, че колегите от Италия искат да се изкажат. Имате по 3 минути. Заповядайте. Sì, grazie. No, io volevo soltanto... Eh, Благодаря. Няма много какво да добавя. Казаното от вносителката на петицията е напълно ясно. Но трябва да се признае, че в системата в Италия има много празноти. Тя е ефикасна и добра, но същевременно не е адаптирана към определени категории хора, като лицата полагащи грижи. Ако хората с увреждания са, е, се разболеят и е необходимо да бъдат прияти в болница, това става, но след което те се връщат у дома и за тях се изискват специални грижи специални грижи в домашни условия, не в болница. с а, грижи в домашни условия, качеството на живота им е по-високо. Италианската система а, реално съществува само на хартия и дава само теоретични решения. Когато говорим за училищното образование на лица с тежки условия, трябва да кажа, че съществува едно училище до ам, края на задължителния период за училищно образование. След това обаче почти няма система за обучение на детето. И казаното от Комисията за социалния стълб беше много добро по отношение на лицата полагащи грижи, но нека оставим открита тази петиция, за да може е, да се получи и накрая някакъв отговор, някакво решение как да се справим с този проблем. Това не е проблем на, на държавния бюджет, но е все пак важен проблем. Защото е, живота на тези хора е много тежък. Ако се признае колко тежко е тяхното положение и им се предостави съответната подкрепа чрез различни конкретни инструменти. Това ще подобри живота им, но за сега не се случва. А, много често се казва, че лицата с увреждания трябва да бъдат настанени, в, трябва да получат образование в нормални училища, отворени за всички. И децата специално имат право на два допълнителни часа помощ. А, а иначе трябва да ходят на нормално училище това има ли смисъл, за това ще помоля комисията да запази тази петиция отворена. Благодаря. Anche io voglio chiedere che questa... Благодаря. И аз искам да призова да оставим петицията откритията, защото вносителката представи е, ситуацията на хората, чакали 20 години да се случи е, нещо, да се, признава, да се признае техния статут. да се признае статута и правата им. Те имат основни права право на здравеопазване, право на почивка и на социален живот. Силно съм притеснена и ядосана от отговора на министра на здравеопазването в Италия. Отговор дошъл прекомерно късно, защото бе отправено писмо преди две години – освен това, самият текст на отговора в писмото а, беше неприемлив. Реално се предаде задачата на Министерството на труда. Сякаш то трябва да разреши проблема. Призовавам комисията да окаже политически натиск и да използва инструментите, с които разполага, за да е, окаже натиск върху италианското правителство. Можем да водим много дебати по е, е, решенията, предложени днес, за да можем да реагираме на ситуацията. Бихме могли също така да изпратим друго писмо до министрите, министра на здравеопазването и министра на труда и социалната политика, за да привлечем вниманието върху въпросите, изтъкнати от вносителя на петицията. петицията. Мисля, че ще се съгласим да процедираме по такъв начин. Благодаря на всички. Ако позволите, ще предложа следното. Госпожо Белини, Европейския парламент е на ваша страна. Подкрепяме инициативата ви. Така че на първо място ще оставим петицията отворена. На следващо място ще напишем писмо до италианското правителство. което ще изкажем неудовлетворението си от отговора, който получихме и от подхода до тук, от това колко бавен е цялостния процес. Така че ще помолим да се ускори законодателството, което ще разреши вашия проблем. Ще помоля колегите от Италия да кажат дали този подход е приемлив за тях. Да. И ви давам една минута за заключителни думи, госпожо Балини. velocissima. E volevo Ще бъда кратка. Искам само да уточня, че на следващата ни среща се надявам да има някакво решение на проблема. Така че ще действаме на базата на нещата, за които настояваме тук. Ние не искаме да окажете натиск върху италианския парламент да законодателства в сфера, по която Европейския съюз не е компетентен. Говорим за права на човека, а мисля, че те са компетентност на Европейския съюз. И искам само да уточня, че това е жизненно важен въпрос. Бяха споменати регионални закони в Италия, които взаимстват закони в други територии, но те не вършат никаква работа, защото не разрешават проблемите на лицата, полагащи грижи за членове на семейството. Там се подчертава тяхната роля, но не се предвиждат никакви економически средства и не се предоставя никаква закрила. Важно е да се знае това. И ще помоля за следващия път отговорите да се отнасят до нашата реакция. Моля, прочетете петицията, за да знаете точно за какво настояваме. Благодаря ви за вниманието ви, благодаря ви за това, което ще направите от тук нататък и е, за това, че ще оставите петицията отворена, защото това е много важно. По този начин парламента ще започне да работи по този много сериозен въпрос с много драматични последствия. Благодаря ви. Петиция остане. Благодаря. Петицията остава открита и продължаваме, както казахме. Благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря на всички присъстващи. Председателя любезно благодари на, на преводачите за това, че останаха допълнително. И с това закривам днешното заседание.